So, colleagues, we are about to start the meeting. Уважаеми колеги, да започнем заседанието. And uh, it seems that we have... Изглежда, че имаме пълен езиков режим. Единствените изключения са фински, харватски и ирландски. Заседанието утре също ще продължи с практически всички езици. Ще започна с съобщенията. След изслушването утре ще имаме прием на по чаша ще ви поканим всички. 12.30 веднага след изслушването в рамките на изявата Европейска младеж се извърши това мероприятие, така че с нетърпение очаквам да видя в по-неформална обстановка. Също така утре um, ще имаме посетители. Утре ще бъдем в тази зала, в която са която капацитета е 210 души. Очакваме много посетители. Така че искам отрано да ви предупредя, че ще има големи групи. Почти 100 млади души от Страсбург и Рига. Те ще участват също така в изявата Европейска младеж, за което вече ви казах, от 12.30 до 2.30. Генерална дирекция комуникация организира тази изява. On top of that, my colleague Ole Christensen... Моят колега Оле Кристенсен покани 42 души от Дания. Те всички ще присъстват нашето заседание от 10.30-11. Надявам се, че ще има места и за тези посетители. Също така ще има 56 души, поканени от Емилиан Павел. Те са журналисти, млади политици. Също така по същото време ще бъдат. Така че може да се окаже, че ще имаме проблеми с местата за сядане, но ще видим как ще се развият нещата утре. Четвърта точка. Социална среща на върха за която състоя на 9 октомври. Оттам се изказа председател на Европейския парламент и ни участвахме там, както обикновено. Основната тема беше отговор на основните европейски предизвикателства – обсъждаше с европейския семестър, програмата за нови умения и бежанците. Next time. Okay. That brings us to uh, the approval of the minutes. Uh... Следващата точка е одобряване на протокола от заседание 31 август 1 септември. Има ли някакви възражения или изказвания във връзка с протокола, като че ли не. И така можем да преминем следователно към нашето изслушване. Здраве и сигурност в рамките на работните места от ново поколение. Ще разгледаме как технологиите и промените като цяло на трудовия пазар – влияят върху здравословните безопасни условия на труд. Предвид ограниченото време няма да говоря много. Искам да приветствам всички и нашите експерти, които сме поканили за днес. Искам да помоля всички да се придържат към предварително определеното време за изказване. Имаме много оратори искаме да ви помолим да се придържате към 8 минути, така както е посочено в програмата. Специал искам да благодаря господин Волкин от Европейската федерация на работниците в дърводобива, който, ще, който замени, извинете, господин Фридче в последния момент – и първо ще помоля госпожа Урсул Хилс от университета в Хартфордшир да се изкаже. Много благодаря за това, че ме поканихте. Много се радвам да съм тук. Аз работя през последните години по проекти, финансирани от Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд и други организации работи основно по темата, която на английски се нарича краудворкинг, работа на много хора в интернет платформа. Искам да кажа, че това не е уникално явление. Това е по-скоро една крайна форма в спектъра на новите видове на работа, които се разпространяват в цялата економика, не само работата в онлайн платформи. Извършихме проучване в пет европейски държави – Германия, Швеция, Австрия и други. И се оказа, че средно 5% от работещите вече работят в поне веднъж седмицата основа на онлайн платформи. Знаем, че много от нещата, които те правят, се извършват и от работещите в други сектори. Например, ако разгледате работещите, които биват повиквани да работят определено време, използвайки приложения, онлайн приложения, можем да стигнем, че 68% от служителите, от работещите използват такива приложения. Ако разгледаме и хората, които разглеждат, които се четат и отговарят на своите имейли в извън работно време, виждаме, че това са 90% от работещите. Ако разгледаме хората, които трябва да отбелязват започването и край на работното време, като използват онлайн приложение, ще видим, че това са 45% от всички работещи в онлайн платформи, но също така и 9% от други служители. For... Така че виждаме, че не може да се направи много ясно разграничение между работещите в онлайн платформи и другите работници. Що се отнася до здравословните безопасни условия на труд, тук имаме две много общи категории работници. Имат, а, има работници, които работят онлайн и биват ръководени онлайн. Има много наети служители, които работят по този начин. Много често те работят в контекста на един глобален пазар. Те могат да се конкурират с някой в САЩ или в Индия, който извършва същата задача на компютъра работейки онлайн. Що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд, както знаете, тук проблемите са свързани с използването на компютрите, както и в други случаи. Хората, които работят, например, на лаптопи, хора, които не работят като използват подходящи столове или работят на обществени места или нямат добро качество на екраните. Другата категория работни са хората, които работят офлайн, ба те са управлявани чрез онлайн платформи. Това могат да бъдат таксиметрови шофьори, доставчици на различни стоки но все повече се увеличава броя на работещите, които преди са работили в неформалната економика, които, например, са почиствали жилищата, извършвали са дърводелски услуги, строители и ремонтни работници. И тук е важно да се посочи, че някои от най-опасните професии се извършват от хора, които са ръководени от онлайн платформи. Например, хора, които ремонтират или полагат покриви, които режат клоните на дърветата и тъй нататък. Тоест, виждаме, че това е една дейност, която не е обхваната законодателството и остава извън обсега на законодателството. Има много проблеми, свързани с нормативната уредба които проистичат от тези промени. Ще се спра на някои най-важни аспекти. Първо, какъв е правният статус и каква е отговорността на онлайн платформите? Никой дори не знае какъв е правният статус. Дали те са рекламни агенции, агенции за наемане на работеш, работници, дали те са технологични фирми, дали те са доставчици на финансови услуги, защото много от тях обработват финансови сделки – и ако не знаете какъв е правния им статус, вие не знаете какво законодателство трябва да се прилага към тях. Така че това е много важен проблем. Определя на правния статус и отговорността на онлайн платформите. Второ, стои въпросът с това, коя юрисдикция се прилага към една глобална платформа. Дали мястото, където се намира платформата, дали мястото, където се намира клиента или мястото където се намира работещия, кои национални закони следва да се прилагат в една ситуация, в която имаме глобални фирми, които работят в цял свят. Трети важен въпрос, свързан с законодателството, с отнесето въпроса кой е работодателят какъв е правният статус на работещите, дали са те е, назначени служители, ако това е така, дали те са нети от платформата или от клиента, дали те са независими самонети лица. Така че много важно да се установи какви са взаимоотношенията. В Обединеното кралство съдът се произнесе, че водачите на Юбер трябва да бъдат разглеждани като работници. Те имат право на минимална заплата и на платен годишен отпуск. Очевидно, че ще се провери доколко това е реалистична практика, но за мен това е една полезна стъпка, защото започва да се въвеждат някакви основни правила. Съвсем набързо, може би вече нямам време. За съжаление, телефонът ми не работи в момента и не мога да си проверям времето. И така има конкретни проблеми. Кой ще отговаря за застраховането? Това е много реален, конкретен въпрос. За професионалната отговорност. Кой ще застрахова? Ще осигурява застраховка професионална отговорност. И кой орган ще отговаря за инспекциите, за проверките? Защото някой претърпи злополука, дали това е въпрос, който се отнася до безопасност на работещите, безопасност на потребителите или безопасност на гражданите като цяло. Това може да обхваща и трите аспекта, но на национално ниво компетентните органи трябва да знаят кой регулира. А ето, да, телефона ми звъня, времето ми изтече. Благодаря ви. Не сме чак толкова стрихни. Ако искате още нещо допълнително, каза председателят, имате възможност. Много ви благодаря професор Хюз. И сега господин Ролф Гиен, заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз благодаря, че ме поканихте и това, че в последния момент се случи. Не е проблем, тъй като аз съм тук в Брюксел. Слайдовете ми са на английски, но ще говоря на немски. Първото фолио е показана същата економическа дейност и всъщност е, разстоянието между тези две фолия е около 60 години във времето. Искам да използвам тези фолия, за да окажа на някои грешки, които се допускат е, при превенцията и защитата на работните места, когато става дума за защита на работните места на бъдещето. Виждате всъщност една фабрика, в която няма хора. Тя всъщност не е, е празна, там има хора, просто инсталирана техника, хората просто са на заден фон. И е, това е една нова форма на труд. Е, второто фолио, на което искам да насоча вашето внимание, че е, старите порядки не изчезват изцяло. Проблемите, с които ние ще имаме е, работа в бъдещето, тук е, вече има значение пресечената точка човек-робот. Тя е нова, обаче всъщност това не е нещо съвсем ново, защото тази пресечна точка човек-машина съществува повече от 100 години. Както казах, просто формите се променят. И втората точка, която искам да подчертая е, че в научното разглеждане на тези неща често се сблъскваме с идеализация на определени състояния. Например, ако погледна към индустриалната социология, там бяха развити понятия като терористична епоха или продизъм като знак на индустрията или пък пастпродизъм. Това, което е важно за закрилата на труда е да се има предвид, че е, има най-различни форми, обаче в крайна сметка става дума за е, някои традиционни форми, които се запазват, традиционни дейности в индустрията и те ще ни съпътстват и в бъдеще. Следващият диапозитив, аз мисля, че всеки може да го прочете, посочени са две цифри. Това всъщност са изходните точки за нас в нашето разглеждане. От една страна трудовите злополуки с смъртен изход в Европа, 3500, това са последните данни, обаче имаме около 160 000 жертви годишно предвид професионални заболявания. Когато разгледаме тези две цифри, понятието дискрипанси означава, че има несъответствие по отношение на вниманието, което отделяме на тези злополуки. Много често в предприятията е, защитата срещу трубови злополуки е много по-силно изразена, отколкото здравната закрила и смятам, че това трябва да се промени. Когато говоря за социалните партньори, ще се спра отново на този въпрос по-подробно. Когато разгледаме дългогодишните тенденции, е, ще видим, че злополуките, е, травмите, опасностите за хората от химически вещества е, всъщност Става дума тук за хронически заболявания на сърдечно-съдовата система, но и на нервната система, свързани с всичко това. Така че тук ще трябва да видим какво ще донесат новите работни места в това отношение. Специалистите по трудова медицина говорят за по- нервна работа, работа, която натоварва повече нервната система, а не е толкова физически натоварваща. За нас има три големи сфери. Едната е, е трудовата среда. При новите работни места тя ще играе много важна роля. Тук спадат е, физическите показатели на работното място, като температура, шум, светлина. Е, но също така втората голяма област – ергономия, ергономично конструиране на средствата на труда и трето е, рак, е, канцерогенни е, агенти, които могат да причинят рак. И сега това, което трябва да бъде особено важно за нас е, да бъде в центъра на нашето внимание. Това е режимът на работа, особено тези, които работят е, у дома си. Е, това при тях трябва да се има предвид. Също така става дума и за нови компетенции, които по наше виждане са свързани с компетенции, свързани с защитата на работното място безопасността на работното място. След това машините, инструментите, които използваме, малък пример, е, да речем е, данните, които сега се използват в сферата на логистиката и в други сфери, са истинско натоварване за хората. Това е една система виртуална, която ви съпътства през целия работен ден от 8 часа и това е нещо, което към момента трудно можем да си представим. Също така и е, личните защитни средства, те е, стават по-интелигентни още към днешния ден тъй като в тях се включват електронни компоненти и от друга страна обаче, от гледна точка на синдикатите, това може да доведе до проблема за засилен личен контрол, така че трябва да се има предвид след това формите на работа, какво мога да кажа във връзка с това. Аз мога да ви посоча, че тъй като съм в строителния сектор, там непрекъснато се говори за недостойни условия за труд. Не искам сега да ви представям данни, но със сигурност можем да кажем, че хората, които са били командировани, мигранти, хора, които са в временно положение или най-вече на самонаети или е, фиктивно самонаети лица в Англия, това е много изразено, те по принцип са извън от извън мерките за обучение, извън мерките на закрила за труда и така нататък. Сега, когато погледнем как изглежда защитата на труда в бъдещето. Тук има много теми, които трябва да бъдат включени и всъщност това е от основно значение за перспективите на защитата на труда. Необходим ни е холистичен подход, който да обединява различните участващи страни законодателната власт, социалните партньори, производителите също, е, изследователи, хора от научния сектор. За социалните партньори, в по-тесен смисъл на думата, ние виждаме възможност чрез трудови договори, колективни трудови договори да могат да въздействат най-вече при европейските директиви и тяхното прилагане, които, знаете, сега се прилагат по различен начин. И това, което за мен е важно е, че в системата за радно предупреждение трябва да се предвидят и социалните партньори. Например, когато говорим за отношението човек-робот в трудовия процес, да речем в Штутгарт, фирмата Дайлер много, Даймлер много отдавна използва такива роботи. Те са част от практиката и социалните партньори, които трябва да договарят това в предприятията, трябва да бъдат включени в много по-голяма степен в законодателния дебат. И последната точка, която е важна за мен в тази връзка е свързана с технологичния дизайн. В много сфери ние междувременно говорим за жизнени цикли и че целият жизнен цикъл на продуктите трябва да се разглежда по отношение на въздействието му върху околната среда. Трябва обаче да имаме и подобен е, поглед към разработката на машини, на материали, на инструменти, защото самото начало на процеса на дизайн е свързано с вземане на решения, които могат да имат след това социални последици върху трудовото натоварване, организацията на труда, това, което ние бихме си пожелали в тази връзка е да има нещо като Европейски форум за социален технически дизайн или организация на труда, така че своевременно да се запознаваме с новите технологии и техните въздействия върху трудовите правоотношения, за да можем да е, вземем необходимите мерки. И последно, това, което тотално ни липсва, е, то всъщност ни липсва в програмата Хоризонт 2020, как е, изглеждат днес нашите работни места, как ще изглеждат утре, къде трябва да се извършва изследователска дейност, за да се избегнат е, или по-скоро да се овладеят по-добре опасностите в света на труда. Това е което имам да кажа. Благодаря за вниманието. Е- Благодаря много, господин Геринг. Сега давам думата на госпожа Криста Седлачек. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Имате думата. Благодаря много за поканата да бъда тук. Ще направя един бърз преглед за рабо, на работата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа по отношение на така наречените работи от ново поколение. днешно време говорим за гиг економика, т.е. економика с краткосрочно наемане на работници. Госпожа Хюз говори за краудворкинг и ние публикуваме преглед преглед на ситуацията в тази област. Нещо друго, което правим, професор Кай Уотер от университета в тук и, и ще публикува изследване за роботиката. И друг важен въпрос са наркотични вещества, засилващи резултатите. Анализ на професорите Блум, Де, Блумбърг и Дейл от от Обединеното кралство. Тези е, изследвания се публикуват на вебсайта на нашата агенция и целта им е да се започне дискусия, както и да се повиши осведомеността сред политиците, изследователите и социалните партньори по тези въпроси. Проведе се дискусия с нашата национална мрежа и с европейските заинтересовани страни и резултатите от нея са, че тези въпроси са доста нови, особено в национален контекст и само малко държави членки са започнали да мислят за политики и стратегии в тази област, а да не говорим, че ситуацията е изключително динамична, следователно политиката на нашата агенция трябва да следва темпо темпото на развитие. Заинтересованите страни направиха едно искане, което ние последвахме да откроим приоритетните области за прогнозите за в бъдеще, рисковете свързани с ИКТ и мястото на работа за Хоризонт 2025. Става въпрос за един двугодишен проект и в края на 2017 година ще можем да представим резултати. Какви са целите ни тук? Ще разработим различни сценарии, възможни сценарии за бъдещето, в които работи агенцията и по-конкретно свързани с ИКТ. Надяваме се, че по този начин политиците ще разбират по-добре предизвикателствата, свързани с безопасността и здравето при работа и също да вземат решения за това как по най-добър начин да се предогаждат предизвикателствата. Нещо, което е, господин Геринг спомена, свързано с предизвикателствата на професионалната безопасност и е, здравето при работа, когато говорим за ДИК економиката и работещите при, в платформи. Говорим за така наречената работа с, работа с нулеви часове. Какви са предизвикателствата? Работната сила е фрагментирана, разнообразна и с широко разпространение. Трудно се прави оценката на риска в тази област, трудно се осъществява и мониторинга на здравето и безопасността на работа, тъй като трудовите взаимоотношения не са традиционни като при постоянната работа. Става въпрос за работа в краткосрочен план. Работниците не извършват една и съща трудова дейност през целия им живот и е трудно да се проследява е, историята на излагането им на рискове. Има и нови начини на заетост, е, споменаваме е, съдружници, партньори. Uber е един добър пример за липса на обхват от законодателството в областта на безопасността и здравето. Тук са важни нови решения, особено по отношение на връзката между клиента на платформата и работещия в нея, както и правния статут на работещия. Също така системите за мониторинг на безопасността и здравето при работа не са адаптирани към конкретните ситуации на работещите в тази нова економика, а по отношение на научно-развойната дейност липсват статистики и данни за броя работещите в новата економика, тъй като административните системи не запазват такъв тип данни. Обикновено събирането на данни се основава на данни подадени от работодателите при класически, традиционни и трудови взаимоотношения. Ето защо са ни необходими повече данни за тези различни видове условия на труд. И така, какво трябва да се направи от тук нататък? На първо място, ясно да се уточнят ролите и отговорностите особено когато говорим за триъгълните платформи, да се уточнят отношенията между клиенти и работещи, да се предоставят насоки за безопасността и здравето, адаптирани конкретно към ситуацията на потребностите на работещите в така наречените работи от ново поколение. Трябва да видим как можем да използваме новите технологични инструменти, за да подобрим комуникацията между работещите в областта на на безопасността и здравето при работа. Друго нещо, което съм установила през последните седмици по време на посещенията ми в различни държави членки, е, че трябва работещите да участват в дискусията за новите политики в тази област. Както казах вече, на национално ниво тези проблеми са нови и не се разглеждат в дълбочина поне в рамките на стратегическата дискусия. А е необходимо това да става и то в тясно сътрудничество с социалните партньори. Социалните партньори имат важна роля и е важно те да се организират, за да се адаптират към промените. Съществуват платформи по интернет за колективно договаряне – и те използват интернет и инструментите и каналите, които се използват в гиг економиката с краткосрочно наемане на работници. Един такъв пример е европейското движение на практикуващите свободни професии и как е представено то на уебсайта им. То твърди, че целта му, на работата му е да се е, установят справедливи условия на труд за всички практикуващи свободни професии. От наша страна мога да кажа, че дейностите ни по прогнозиране в тази дейност ще приключат в края на 2017, началото на 2018 година и се надяваме, че тогава ще можем да представим на вземащите политически решения, варианти за бъдещето и как ще изглежда картината в бъдещето. Тоест, какво трябва да се направи и което да се вземе предвид, когато се вземат решенията в тази област. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, спазихте времето. Благодаря, госпожо Седлачек. Сега давам думата на Клайв Флеминг. Um, Благодаря много. Ние сме национален регулатор и за това трябва да следим предизвикателствата, свързани с променящите се практики а, и условия както и новите модели за работа от гледна точка на безопасност и здраве. Обединеното кралство от е, много време следи безопасността и здравето на е, работното място, но признаваме, че трябва да бъдем по-амбициозни. Министър, нашия министър-председател Тереза Май, Мей наскоро поиска от Матю Тейлър от службата за изкуство е, да се изготви доклад за това как практиките и регулацията следват променящия се трудов свят. Запододателите трябва да управляват всички рискове, свързани с безопасността и здравето на служителите. Рисковете не трябва да се изброяват в законите, но трябва да се обхващат нови практики в трудовата сфера, както и рискове и технологиите. Подхода се основава на принципа, че организациите имат отговорност, когато става въпрос за създаване на различни видове работи, включително и работите от ново поколение и да се е, управлява ефективно риска. Ние като регулатор им предоставяме подкрепа, включително чрез екипи, съсредоточени върху дейността на сектора. Ще се върна на нещо, което каза един от колегите. В Обединеното кралство всички работодатели трябва да гарантират, че лицата, които не са техни служители, не са изложени на рискове за безопасността и здравето, в резултат от последствие, от, от, от поведение на техни служители. Това е, е важно предвид лицата, които не е с договор при тях. Имаме Център за изследвания и прогнози, който разглежда възможното въздействие на новите технологии и моделите в заетост по отношение на здравето и безопасността, за да може да се вземат предвид последните доказателства. Трябва да се разработят правилни намеси и насоки и това е едно основно предизвикателство. Възможното въздействие върху работниците на така наречените нетипични модели на работа е голямо и налага междуправителствен подход за проследяването и разглеждането на въздействието на тези промени в работните практики. Ето защо ние често следим а, работодателите, които а, е, функционират в така наречени рискови економики, е, гледат различни аспекти на заетостта от гледна точка на безопасността и здравето, включително и когато става въпрос за трафик на хора. И в крайна сметка се прилага един подход от междуведомствен подход. Някои от промените, генерирани от технологичния напредък, които едновременно позволяват на хората да работят по гъвкав начин и също така са от полза на работодателите, работещите и самостоятелно наретите хора, имат принос към економическия растеж. Само защото е, моделите на труд не са същите като в миналото, не означава, че те трябва да представляват риск за безопасността и здравето. Тук става въпрос за управлението на, този, на тези рискове по един пропорционален начин. Няма да навлизам в въпросите свързани с наети на постоянен трудов договор и самонастоятелно наети лица и така наречената гиг економика с краткосрочно наймане на работници. Тези въпроси се уреждат от други части на правителството и съдилищата, но ние сме регулатор и предоставяме насоки, като се стремим да бъдем възможно най-полезни. Насоките се отнасят за това как да се извършва труд по безопасен начин и това е от полза за всички в економиката, не само с тези в трудово-правни взаимоотношения. Има различни фактори тук. Например, работодателя трябва да гарантира политики за безопасност и здраве и оценка за риска, включително да гарантират правилното им прилагане за надомната работа. Много е важно нашата служба е, да има пропорционален подход при оценката и управлението на тези рискове. В много случаи рисковете, особено за надомните работници, са ниски. Например, ако повечето хора извършват работата си че с помощта на лаптоп. Имаме регламент за мястото на извършване на труда. Тук също имаме конкретни е, насоки. Постоянно се стремим насоките ни да отграничават тези работещи от работещите, които използват различни видове инструменти, като например оборудване за запояване. Освен това, разглеждат се различни видове дейности, включително високо рисковите, като например в строителния сектор и се дава възможност за възприемане на по-гъвкави модели за работа. Според изследванията, по-младите и по-възрастните работещи, както и работещите с увреждания, са непропорционално представени в нестандартни договори, трудови договори. Например, младите хора често извършват няколко видове дейност едновременно, а по-възрастните често е, използват частично работно време. Стремим се законодателството на Обединеното кралство да може да смекчава проблемите тук. Предоставяме всеобхватни и ясни насоки за работодателите, както и е, обръщаме специално внимание на уязвимите групи. Продължаваме да разглеждаме насоките си, за да може да е, се изчистват е, областите на риск. В крайна сметка искаме те да са от полза на хората, които най-много се нуждаят от тях, там където се нуждаят. Това винаги е било в основата на работата ни за насоки по безопасност и здраве при работата. В повечето работни места е удачно да се очаква, че здравето и е, безопасността са в резултат от прякото или косвено въвеждане на нови работни практики и модели което се проследява от инспекторите с помощта на редица показатели и е, следователно се предприемат дейности като обучение и надзор. Показателите са част от е, дейността на нашата служба в областта на изпълнението на политиките. Служителите, които е, откриват рискове, свързани с безопасността и здравето, могат да се свържат с е, нашата служба, ако желаят анонимно, ако не могат да разрешат проблемите си. Освен това, нашата служба, заедно с Конгреса на синдикатите в Обединеното кралство, има механизъм за бърза обработка при потенциални проблеми, свързани с трудовата дейност. Освен това, постоянно следим научните и технологични развития, като например използването на наноматериали в нови области и продукти. Нашата служба признава използването на тези материали. Наноматериалите не са нещо ново, някои от тях са естествено присъстващи в природата, като например при изригвания на вулкани, но има нови материали, които се създават и това води до съответните технологични възможности. Нашите колеги в е, лабораторията ще продължат да следят изследванията в тази област и по-настоящем смятаме, че законодателната рамка на Обединеното кралство за здравето а, и безопасността в труда, включително закона от 1974 година, както и закона за контрола на опасни вещества на работното място от 2002 година, са достатъчни за да обхванат всички важни въпроси, свързани с наноматериалите. При все това ще продължим да вземаме предвид новите събития в тази област. И в заключение признаваме предизвикателствата, които новата економика с краткосрочно наемане представлява, но имаме увереност, че разполагаме с инструментите, за да се справим с нея. Трябва да продължим да следим новите изследвания и анализ, да разработваме добра професионална политика, да даваме насоки и да се уверяваме, че те постигат важните високи цели. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Флеминг. Последният оратор по списъка, последен по списък, но не е по значение, е професор Елкеван Хул. Заповядайте. Благодаря за мен е чест да мога да представя моя опит, натрупан през последните 15 години, работейки с пациенти, но също така работейки с различни организации, които обединяват въпрос на безопасността на потребителите, на обществото и на работещите ще говоря и за това как хората отговарят на предизвикателствата и по-специално какво прави хората по-уязвими, когато те се сблъскват с нови предизвикателства. В момента работя по проект, който разглежда самонетите лица, и как те се справят с предизвикателствата. Разглеждам този въпрос на национално ниво и на международно ниво. Работя в сътрудничество с ИНАМИ, Социално-осигурителни институт в Белгия. Ако разгледаме благополучието на хората, работниците, за които говорим, виждаме, че числата са шокиращи. Например, ако разгледаме функционирането на нервната система, ще видим, че никога не е имало толкова много психологически проблеми, взимане на психотропни вещества, съответните лекарства. Никога не е имало толкова тревожност. Много от колегите ми тук вече говориха за това, но искам да подчертая, че все още има много неизвестни за това, какво преживяват хората. Ние говорим за промяната, промяна в комуникацията, това, че се работи повече от дома, но когато говорим за факторите, предотвратяващи професионалното изтощаване, нервните сривове и други явления, основният фактор за преодоляването им е общуването. И има една хипотеза, че ние ще се сблъскаме и вече се сблъскваме с нов риск от гледна точка на здравословните безопасни условия на труд и ние не сме готови да преодолем това предизвикателство. Ние не изпреварваме събитията, ние само ги следваме и като резултат ние не сме достатъчно съсредоточени върху разширяването на обхвата при нашите подходи и ние не разбираме как по-добре да използваме многообразието. Ние не разбираме какво се случва, което е положително. Ние трябва да мислим не само за отрицателните неща. Има и много положителни неща, които проистичат от технологичния напредък. Ние мислим само за проблемите. А това е едностранчив подход. Също така, що се отнася до многообразието, имаме много различни видове умения – в контекста на тези нови технологии. Това води до нови причини защо организациите се преструктурират. Ще ви дам пример с банките в Белгия. Те се преструктурират не защо те не се справят. Не, те наистина генерират много печалби, но те искат да бъдат по-рационални, те искат да се реализират, да се прилагат нови умения. За това те съкръщават една трета от по-старите си служители. Всички хора, които са на възраст над 45 години, се разглеждат като остарели, като хора, които нямат необходимите нови умения. Така че искам да подчертая, че ние не живеем в епоха на промяна, а в епоха, в която се сменя хилядолетието. И има много промени, които са свързани с работните места, с системите за социално осигуряване и благополучието на хората. Всички факти, всички числа показват, че не сме подготвени към тези промени, защото не знаем достатъчно как да преодоляваме проблемите. И това създава хаос сред много хора. И този хаос също така застрашава благополучието на много хора в много държави. Ние също така виждаме две различни поколения. Аз вече казах за хората, известни като бейби-бумерите, че те вече са устарели, а те са демоде. И също така имаме поколение Хикс, Y и Z. Те учат по съвсем различен начин. От една страна имаме тези устарели хора, те искат да се опират върху миналото, за да отговорят на предизвикателствата на бъдещето. А младите хора не искат да чакат 3-4 години преди да се придобият всички необходими доказателства от науката, защото всичко се променя толкова бързо, че за 3-4 години създава нова реалност и науката не успява да бъде в крак с тези промени. Остарелите хора искат да работят на едно и също място цял живот, докато младите хора искат да опитват различни работни места. И ние виждаме, че услугите, обществените услуги едва смогват в резултат от това. Виждаме, че у нези, които не успяват да отговорят на промените, са и у нези, които се занимават с правното и нормативно уредба. Ние реагираме на промените, на това, което се случва. Ние не изпреварваме условията, защото устарелите хора разчитат на това, че те са работили по един същ начин – 30-40 години хората, които обаче са по-млади от тях, не могат да разчитат на този метод на работа. Така че е много трудно да се формулира законодателство или нормативна уредба на европейско ниво, но аз виждам ролята на Европейския парламент чрез подпомагане на утвърждаването на добрите примери за практика и създаване на стратегически поглед за това на къде могат да вървят младите хора, защото това също може да допринесе положително за благополучието на работещите. И за да обобщя казаното от мен, и не искам да повтарям, отново казвам, това, което казаха колегите. Искам още веднъж, че има нужда от нови показатели, които ни позволят да проследяваме какво се случва. Трябва да бъдат дадени нови роли на социалните партньори. Трябва да намерим начин за търсене на нови доказателства, защото не можем да чакаме както преди 3-4 години, докато учените предоставят доклад, направят проучване, за да се формулира определена политика. И трябва да възприемем подход, който изпреварва събитията, а не просто реагира на тях. И така, каквито и действия да определим, каквито и действия да предприемаме, трябва да подпомагаме промяната не само на индивидуално ниво, на нивото на отделния човек, но и на колективно ниво, на нивото на отделните организации, на нивото на обществото и също така на общо европейско ниво. Благодаря ви, професор Ван Хуф. Бих искал да благодаря на всички наши оратори за много интересните неща, които казахте. Нещо, което ще доведе, съм убеден, до много въпроси изказвания в нашия последващ дебат. От ДНП, Жером Дебой, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички оратори и също така за качеството на изнесените от тях доклади също така и резултатите от изследвания, които все още се водят, но те до голяма степен могат да хвърлят светлина върху новите форми на труд, върху е, също така е, условията на здраве и труд. Аз е, споделям безпокойството на авторите и участниците в нашия панел, в нашето изслушване. Всъщност последицата е дали не трябва да се работи много и всъщност ще става дума да бъде пречупена тази траденция. Става дума за времето на труд и времето на пенсия. Всъщност ще трябва да можем да изминем по един път, който е много по-хаотичен и много по-накъсан, отколкото беше е, при класическите работни места в индустрията и е, знаете, те се характеризират с е, дълготрайност. Смятам, че това е големия проблем тук, който имаме. Всъщност, в настоящия момент е, става дума за е, някои канонични правила, които в бъдеще ще е, доведат до известна несигурност в цялата тази сфера. И това е едно от моите безпокойства. И аз мисля, че ние на европейско равнище трябва да работим наистина много ангажирано, въпреки че това ще бъде една борба, е, свързана с е, споделяне на отговорност между държавите членки Европейския съюз, е, ние всъщност десетилетия прекарахме в сливане на законите, конвергиране, напасване на законите, свързани с економията, с здравето на трудещите се и аз мисля, че сега бихме могли да спечелим време, що се отнася до новия тип работни места, новия тип труд, за да можем възможно възможно най-бързо да развием нещо като юриспруденция, която е, след това да може да се е, е, прилага в съответните държави членки. Аз мисля, че трябва да антиципираме, да предвиждаме нещата, отколкото да тичаме след тях. Трябва да извършим необходимата хармонизация, всъщност е, е, не само хармонизация, а, е, и да се разреши на всяка от страните да продължат да работят в същия дух, а не да откриват отново таплата вода. Смятам, че има много работни места, които вече не съществуват. За някои от вас има, знаете, от 3, 4 или 10 години тези места не съществуват. Така че е интересна работата, която трябва да се извърши в нашите институции. Трябва да се спази принципа за субсидиарност. И знаете, че е, този принцип трябва да наложим на някои от е, нашите партньори. Това е всъщност, което мога да кажа във връзка с е, изнесените доклади. Благодаря. Мадам Стайнрук. Госпожа Стайнрук. Äh, Групата на социалистите, госпожа Штайрюк, е, благодаря много на докладчиците в нашето изслушване. Ако правилно съм ви разбрала, вие посочвате, е, че трябва да се решат нерешени до сега проблеми и също времено да се мисли за бъдещето. И това е задачата, която ни възлагате сега. Е, хората, които са самонаети, хората, които са наети, други проблеми е, бяха изложени също тук. Аз мисля, че дори и за винтич поколението е, задачата би трябвало да се изразява в следното. Съвсем младите хора да бъдат представени, предпазени от това да е, не е, претърпяват вреди, да не се жертват е, сляпо заради работата си. Понякога е, те осъзнават това по-късно. Аз мисля, че ние ще трябва да имаме превентивна защита на труда и на е, здравето и сега, ако погледнем нашия цифров е, пазар на труда, смятам, че е, е проблем ролята свързана с самонаетите лица и как те могат да защитават интересите си в света на труда и по отношение на здравеопазването. Така че европейският законодател мисля, че тук трябва да напише домашните си. Е, сега говори се за работното време, за самонаетите. От друга страна, заетите лица се радват, че могат да работят на по-гъвкаво работно време. От друга страна пък имаме високи разходи поради бърнаут, депресия и така нататък. Сега по темата Home Office, естествено тук възниква въпроса е, какви са условията на труд за работника в къщи. Той има ли необходимия екран, който се изисква от е, закона или работи с ефтино работно място, което сам си е закупил. Всъщност е, каква ще бъде възможността за контрол на тези работни места в рамките на Home Office. Так, също така и мястото на работа трябва да бъде е, съответно оборудвано, така че да не трябва цялото общество да плаща разходите за недостатъчна е, защита на труда и на здравето на работниците. Смятам, че е, трябва да не опростяваме нашата работа, като твърдим, че хоум офис е нещо хубаво. Това сме го казвали и преди 20 години, обаче трябва да зададем въпроса как работодателят е оборудвал това работно място у дома. Също така проблема с новите технологии. Тук всички сме малко объркани как ще изглеждат нещата в крайна сметка. Аз гледам условията в Даймлер, в БАСФ, Фрауенхофер, Макс Планк. Дори работих с такива защитни очила, но Äh, Но мисля, че тук има още много каква да се желая. Трябва да напишем домашните си, както казах. Аз е, мисля, че се достига някаква граница тук и смятам, че ролята на социалните партньори, поне в Германия, в някои отрасли или в е, големи предприятия, има колективни трудови договори, е, чрез които е, се прави опит за решаване на тези проблеми. Мисля, че е, се намираме още в твърда ранна фаза. Аз смятам, че трябва да има конкретни проблеми, които да решаваме. Работното време, директивата за работното време, контрол върху труда, ако да речем в бъдеще ще имаме повече мобилни работни места или хоум офис, е, какво имате предвид вие, е, всеки от вашата перспектива, разбира се, по какви е, правни условия трябва да работим, откъде да започнем, наред с старите проблеми, които трябва да решим. Но все пак бихте могли да повторите и тях. Uh, Сега госпожа Стивен, заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Естествено, искам да благодаря на всички експерти за изнесените от тях доклади, но аз все пак имам някои въпроси във връзка с тях. Те представляват предизвикателство за всички нас. Доскоро работниците на национално и на европейско равнище трябваше да се сблъскват с конкуренция, обаче сега трябва да бъдат конкурентни в международна среда, най-вече в е, сферата на цифровата економика. Какви са правилата, които ще се прилагат е, тогава? Белгийските правила, европейските правила, американските или китайските правила? Това са за мен важни въпроси. Какви правила ще бъдат в сила в бъдеще? И дали ще има нови правила на европейско равнище или на национално равнище. Във всички случаи ние трябва да се занимаем с този въпрос. И е, след това, е, втори въпрос, каква е добавената стойност на Европейския съюз в рамките на неговите правомощия? И трети въпрос за е, гъвкавостта на труда. Е, аз мисля, че трябва да се вземат предвид е, в по-голяма степен е, потребностите на работниците, не толкова на работодателите. Благодаря. И сега аз се включих в списъка като представител на групата АЛДЕ. Бих искал да се опра на казаното от преждеговорившите. Бих искал да, да придобия по-конкретни идеи за това какво можем ние да направим. Професор Ван Хуфер, много правилно посочихте, че тези, които сме над 50, нашата кауза вече е изгубена. Но има доста хора от тази възраст тук в парламента, така че ще има нужда от повече млади хора сред законодателите за да се направи нещо и да се разбере какво се случва. Това, което вие казахте, самата вие казахте, че трябва да се определяне на стратегическото виждане и да се подпомага утвърждаването на добрата практика. Вие казахте това. Дали не бихте могли по-подробно да обясните какво имате предвид? Защото ние тук много обсъждаме дали трябва да предлагаме законодателство или просто трябва да предложим стратегическо виждане. Дали бихте могли по-подробно да спрете на тези ваши идеи? Благодаря ви за това предварително. И имахме също така и други оратори. Господин Мартин искаше да зададе въпрос. Je suis arrivé en retard, mais благодаря, господин председател. Влязох малко по-късно, но успях да изслушам експертите. И а, различните неща, които те казаха, бяха много интересни. Нещо, което ми направи впечатление е, е социалното взаимодействие, което защитава работещите срещу някои недобри условия на труд. Тук искам да споделя собствения си опит. Аз лично проистичам от работна среда, в която хиляди работещи работеха в един сектор от тежката промишленост, който остава силно опасен за работещите в него. И ние не просто произвеждахме продукция, но и имахме отношения към защитата на работниците. Тоест, обръщахме много внимание на качеството на нашата продукция, но и на условията, в които колегите е, се трудеха. Днес обаче много предприятия предпочитат работещите да работят изолирани, защото искат да има все повече продуктивност, все по-низки разходи и да се борят срещу така наречените разходи за труд в кавички. Следователно има по-малко време да се изпие едно кафе, например. Аз от свой собствен е, опит мога да кажа да живеят автоматите за кафе, защото те не са просто възможност за почивка, но и са място за обмен на качеството на работа, добри практики и така нататък. А днес дори няма време да се отиде до машината за кафе и да се изпие едно кафе. И днес става ясно, че работещите са все по-изолирани и това има за резултат, че броя трудови е, злополуки, включително с водещи до смърт, се увеличава, защото когато сте сами на работа, колегата ви не е до вас, не може да следи какво правите и не може да ви предупреди в случай на опасност. Така че ние все повече сме ам, задавани от исканията за повече продуктивност и изискванията на работодателите. Но а, важно е работещите, когато отиват на работа, да се чувстват добре, да се чувстват в а, удобни условия. Но ви, нека видим какво случва в Facebook, в Google, с отворените пространства за работа. Не става въпрос само, с голямо, само за пространство с компютри. Там има и маси за джаги, има различни видове игри за почиване и резултатите са, че продуктивността е по-висока, е, концентрираността е по-висока и творческата дейност е по-висока. През 70-те години на 20 век от работниците се искаше да не мислят, казваше им се, вие изпълнявате задачи, ето това трябва да направите, а качеството на работа не се вдигна особено. А в момента, в който започнем да се вслушаме в мнението на работещите, в които може да се помисли заедно, в който могат да се чуят различни идеи, не само ще станем по-продуктивни и конкурентоспособни, но и ще подобрим условията на труд. И по отношение на работите от ново поколение, мога да кажа, че трябва да внимаваме да не вменим усещането на тези нови работещите, че те са героите а, и че са най-важните за доброто функциониране на едно предприятие. Защото трябва да се подчертае силата на колективното тук. И тук, когато говорим за работите от ново поколение, се опасявам, че се навлиза в едно е, представене на героизъм е, в работата на индивида в отделната изолираната работа. А ние трябва да поставим акцента върху колективното. Това може, защото в противен случай може да има сериозни рискове. Нещо, което става ясно и от увеличаването на надомната работа, от самостоятелно наетите лица, когато няма определен брой работа, работни часове за ден, те работят е, все повече, за да имат повече клиенти, за да имат повече работа. Затова ви приканвам да помислим и да видим този нов начин на работа да не се превърне в съвременно робство, защото няма време да помислим върху самото ни състояние и там, където Европа има важна роля, е да избегне ам, ситуацията, в която изолираната работа да се превърне в новото робство. Thank you. And, uh... Благодаря ви. И последният депутат в моя списък е госпожа Смекта. Макентайр. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на всички наши оратори за много интересната информация, много интересните представи. Бях потресена, когато чух от госпожа Ван Хуф. Тя каза, че не се средоточаваме достатъчно върху това, което е добро, което върви добре. Мисля си, че това е важно. Не трябва само да гледаме там, където има проблеми така че мисля си, че този подход трябва да стане част от всичко, което правим. Мисля си, че понякога не разграничаваме оценката на риска от управлението на риска. Да, много е добре да се прави оценка на риска. Ние винаги казваме, че трябва да се прави оценка на риска. Тоест, основно се поставил дарение за това, че трябва да има формуляр, попълнен формуляр за оценка на риска върху рафтовете, а не да се спасяват хора, да бъде предотвратено това хората да са изложени на риск. Това е много по-важно, отколкото попълването на формуляри. И мисля си, че като законодатели за нас е много важно да се отдалечим от е, законодателството, което отговаря на днешния ден, ние трябва да изградим един модел, който да позволява да се справяме с новите рискове, които проистичат от нови технологии. Беше ми много интересно да науча за подхода на Обединеното кралство, където основният принцип е, че нези, които създават риск, трябва да отговарят за управлението на този риск. Това означава, че у тези организации, които създават риск във връзка с работни места от всички видове, включително и работните места от ново поколение, тези организации, тези работодатели имат отговорността да гарантират безопасни и здравословни условия за онези, които ще бъдат засегнати от риска. Така че е много важно отговорността да бъде придадена много ясно на тези, които създават риск. Работодателите са тези, които трябва да управляват всички рискове, свързани с здравословното и безопасно здравословните безопасни условия на труд на техните работодатели. По този начин ние няма нужда изрично да казваме, ето това трябва да правите, ето това е рискът, който ние определяме като риск. По-скоро ние трябва да създадем една уредба, която да гарантира това, че всеки е надлежно защитен. И точно тук е и ролята на съда. Безопасността, безопасните условия на труд са изискване. И за това онези, които създават рискове, трябва да отговарят за управлението на същите тези рискове. Благодаря, госпожа Макентайр, казва председателят. Сега гледам към нашите лектори, нашите оратори кой би искал да вземе думата. Имаше въпрос отправен към госпожа Ванхуф, но и към други оратори. Може би да започна с вас, господин Киринг. Съвсем накратко. Много от изказалите се говориха за по-точно предложение. Мисля си, че това, което може да направи Европейския парламент и прави, е, например, директивата за работно време но лично аз не съм много окрилена от перспективите. Не смятам, че ще можем много да направим с директивата предвид сегашната ситуация, но разбира се, организирането на работното време е от решаващо значение за тези, които работят от дома, от тези, които работят в онлайн платформи. Същото въжи и за онези, които преценяват документите, свързани с риска има много важна документация, отнасяща се до риска. Трябва да помислим как да организираме това. Не трябва да преразглеждаме, според мен, рамковата директива, но трябва да обмислим какви са условия за тези, които не работят в предприятия, така че те да могат да бъдат обхванати от разпоредбите на рамковата директива, защото за сега спрямо тях не се прилагат принципите на оценка на риска. В първия ми слайд казах, че ще имаме нова ситуация. Вече имаме нова ситуация, но старата ситуация няма да изчезнем. Дори в автомобилната промишленост имаме проблем с работници, които работят с ръце над главата си в някои участъци от производството. Това не е приемливо. Така че ще повторя. Важно е и в програмата за изследване Хоризонт 2020 да има дял, който изрично да се занимава с света на труда и как конкретно да се преодоляват конкретните проблеми. Също така виждаме промяната в работните условия. Виждаме, че тази промяна се ускоря. Виждаме това в сектора на строителството. Преди 50 години имахме стабилни материали, стабилни условия, а сега нещата се променят. Строителството само по себе си не е иновационен сектор, обаче непрекъснато се внедряват иновации. Говори се, например, за интелигентни жилища. Това изисква нови видове квалификация, нови видове умения. Изникват нови материали, нови химически вещества, които се използват. И има работни места, които са свързани с нови места. Много често се говори за обучение на работното място и не винаги условията тогава са добри. Имаме нужда от редовен преглед или редовна оценка на някои от директивите, поради промени в работните условия, които се извършват много бързо има директиви, които не са подходящи за сегашните условия, например директивата за оборудването, използвано на работното място. Тези директиви не са достатъчно точни, те трябва да отчитат някои конкретни технологии. И още веднъж ще повторя, това, което ще бъде полезно е да има форум на европейско ниво, който ще мисли за работните места на утрешния ден и ще отчита всички нови технологии. И този форум ще се стреми да предвиди влиянието на тези нови технологии. Благодаря. Бих помолил за малко по-кратки отговори. Заповядайте, професор Хюс. Да, аз мисля си, че някои общи теми се оформиха, някои много интересни въпроси. И може би обобщено казо, но става дума за устойчивостта на работните места. Това, което като че ли се случва е, че работните места, работните задания се разбиват на конкретни стандартизирани задачи – и нещата стават все по-разпокъсани. Работещите едва му успяват да преминат един проект към друг, от едно задание към друго. И е много трудно да се планира системно и не става дума за системно планиране на личния живот, но да се планира и също така развитието в професията, кариерата, да се определи каква е идентичността от гледна точка на професията, когато непрекъснато се придобиват нови навици, се преминава към нови проекти и в по голям мащаб много е сложно да се планира целият живот, да се планира пенсионирането, защото виждаме, че все повече се ускорява процеса на това хората да преминават от една задача към друга, от един проект към друг, как, как хората да си планират пенсията, как да се осигуряват за пенсията си. Тази липса на предсказуемост в работните места е огромна причина за психосоциален стрес. Хората се чувстват добре, когато те се чувстват сигурни, когато те смятат, че работното място ще съществува след месец, след година, след години. Така че аз си мисля, че благополучието на хората трябва да бъде един от основните приоритети. Госпожо Седлачев, заповядайте вие. Това е наистина огромна област, която обсъждаме в момента. I would like to come back, uh, to... Искам да се върна към това, за което говорих за нашите дейности по, прогнозиране. Ние, хората, които се занимаваме с здравословни и безопасни условия на труд, хората, които определят политиката, научните работници, ние не винаги знаем какви са потребностите, отнасящи се до работните места от ново поколение. Също така мисля, че на политическо ниво цари известно объркване – защото това обсъждане започна преди няколко години, но то е сравнително скорошно това обсъждане и не се знае какви решения трябва да бъдат взети във връзка с законодателството. За това ще предложа следното. Чрез разработване на сценарии, чрез разглеждане на различните сфери, технология, общество, околна среда, политика, образование, трябва да помислим кои са движещите сили и тенденции във всички тези сфери, свързани с информационните, комуникационни технологии и бързите промени в тези сфери. Виждаме няколко сценария. Първо е важно да видим в тези сценарии, кои са движещите сили и какви са перспективите. Това ще ни помогне в обсъждането и при вземането на решенията. Надявам се правилните решения, така че предлагам това и през втората половина на 2017 година ще мога да предложа сценариите, констатациите и да видим каква е ситуацията. Госпожа Штайнфук попита за конкретни решения. Съгласна съм. В нашата работа също така сме включили практически решения, свързани с организацията на работата и включително и що се отнася до по-възрастните работници. Знаем за това кои са всички аспекти, но когато говорим за работни места от ново поколение, трябва да имаме пълна представа за цялата картина и трябва да знаем кои са отговорите, които ще са необходими през следващите няколко години. Господин Флеминг може би съм ви пропуснал. Да, заповядайте. Благодаря. Да, наистина беше много интересно това обсъждане. Ние със сигурност виждаме, че има полза от по-конкретно законодателство. Да, колегите преди мен говореха за устаряло, неработещо законодателство. За това трябва да мислим за това доколко подробно трябва да бъде законодателството. Ако е прекалено подробно, то няма да отчете бъдещите промени. И трябва да се предвиди това законодателство да е достатъчно широко, за да бъдат обхванати всички рискове. Важно е работодателите да работят за работещите, тези, които по някакъв начин са засегнати от економическата дейност, извършвана от предприятията на тези работодатели в Обединеното кралство. И нашата агенция наистина трупаме добър опит. Има някои неща, които са добри, има неща, които се подобрява. И нека да сме наясно, че няма никога да постигнем 100% съгласие по законодателството. И разбира се, тук стана дума за условията на труд в Google. Да, много бих искал да имам такива условия на работа, каквито имат работещите в Google, но ние сме твърде далеч от това. И имаше колеги, които говориха за това, че хората трябва да знаят какво искат да постигнат. Ние като хора, занимаващи се с, с нормативната уредба, много често изоставяме от събития. Трябва да се движим по-бързо, трябва да работим по-бързо. И също така има натрупана много, а, има натрупа много добър опит в, а, синдикатите. Той трябва също да се използва. Благодаря. Времето ни изтича, но имаме още две минути. И давам думата на професор Ван Хуф. Благодаря. Съгласна съм с колегите. Имаше конкретни въпроси за това да дадем препоръки какво може да направи Европейския парламент. Едно от най-важните неща, според мен, е да имаме една ясна визия, защото трябва да защитаваме младите и хора, говорим за поколение Хикс и Y, трябва да имат те закрила в новите условия на труд, а и да знаят добре какви са последиците от новите системи за социално осигуряване. Защото системите за социално осигуряване са доста традиционни, изковани. Те не отразяват раз... практикуването на различна работа. Когато става въпрос за пенсионно осигуряване също, трябва да се знае къде ще са данните, а и младите хора трябва да могат да управляват финансите, политиките си по различен начин, не само за един, два, три месеца, както правим ние сега, а от сега да започнат да мислят за пенсията си. Така че има много конкретни практически е, неща, които можем да е, обсъждаме, да разпространяваме. Това е тема, която да се обсъжда на европейско ниво и след това да бъде отнесен въпросът в държавите членки и важно е на европейско ниво да имаме една обща идея, една визия за посоката, в която ще се движим в този нов свят, за да не може, за да не ни притесняват промените, да не създават стрес, защото Имаме много ефикасни начини за справяне с стреса, но трябва и да го предотвратим изначално. За това смятам, че такава една визия ще ни помогне. Трябва да убедим хората, че в новото, новия век организациите е, в тази област трябва да са много по-гъвкави, за да имат, е, отговорност, да, да имат отговорности, отговарящи на потребностите на това поколение. Също трябва да знаем и как мисли и то, какви са основните въпроси. Ще ви дам няколко примери. Новото поколение не харесва иерархията. Те предпочитат да я прескочат и за по-възрастните работещи това е трудно приемливо понятие. Обсъждането с представители това на ново поколение, ще трае 2-3 минути, защото след 3 минути те губят фокус. А, ние обикновено обсъждаме една тема за 2 часа. Когато, ако това го направите с младите хора, те ще са във Фейсбук. Ние, вън възрастните хора, имаме мантрата, че трябва да учим, за да сполучим, докато Младите хора обожават пряката комуникация. Те са ориентирани към целите, а не към процеса, както сме ние. Затова е важно да знаем точно как мислят те. И едно от най-простите неща, които можем да направим, и тук проследява мисълта на колегата ми в ляво, е да установим упростени и гъвкави процедури, за управление на риска. Създаващия риск трябва да носи отговорност за този риск, но какво правим, когато нещо се обърка? Например, трябва ли да създадем европейски фонд за това как се справим, по същия начин както работим с рак раковите заболявания вследствие на азбест на работното място, за да не се налага да се отнася въпроса до съдебна зала, да има такъв фонд, да се получават паричните средства, за да се справят с проблемите по-бързо. Друг въпрос. Когато говорим за оценка на риска, това не е, вдъхновява работодателите да бъдат по-отчетни, защото много често когато се знае, че нещо не е наред, това води до отбранително поведение. И в повечето държави членки оценките на риска представляват един чеклист, където се отмет, отмятат отделни фактори. И това не е истинско управление на риска. Не бих казала, че се справяме добре тук. Съжалявам, не мога да ви дам всички отговори, но не искам да звуча твърде оптимистично, да казвам, че се справяме прекрасно, като това не е така трябва да се съсредоточим върху това, което не работи и да видим как професионалните организации могат да помогнат на работещите да се развиват. И това е още една различна роля, която излиза извън оценката на риска. Това смятам, че ще вдъхнови младите хора. И в заключение ще кажа, че съм вдъхновена от дебата тук, тъй като той е много ясен и съм готова да подкрепям бъдещите начинания в тази област. Благодаря ви. Председателя, благодаря много, е, професор Ван Хуф. Благодаря на целия панел. Със сигурност е, вашите коментари и гледни точки бяха много полезни и ние от поколението над 45 години успяхме да ви слушаме за повече от един час. Мисля, че това беше нещо много положително. Благодаря много. Това със сигурност ще помогне на текущата ни работа. Сега ще направим минута почивка, за да ви дадем възможност да излезете от залата, след което ще продължим с следващата точка в дневния ред. Още веднъж благодаря. Yes, ladies and gentlemen, I think we are about to... Дами и господа, продължаваме работа. Now the next point of... Следващата точка в дневния ред за днес разглеждане на измененията относно Европейския стълб на социалните права. Този път разбихме е, е, рекорда и сме получили 1119 изменения, така че имаме много работа Нека започнем размяната на е, мнения е, с е, нашия докладчик, госпожа Родригеш. Имате думата. Микрофон за оратора. Наистина получихме изключително много изменения – Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за наситената работа. Нашата, нашето начинание е много обещаващо. И това е добре, защото ще започна с това да подчертая колко важен е този доклад в контекста на дейността на Европейския съюз. Както всички знаят, за да се справим с ситуацията на различни кризи и Брексит, се реши да се приеме пътна карта за бъдещето на Европейския съюз, която вероятно ще добие форма на среща на високо равнище в Рим през март месец. Европейската комисия вече приема планове за да се справи с ситуацията и за това обещаната бяла книга, която тя ще представи, ще разглежда бъдещето на Европейския съюз като цяло. Същевременно знаем, че Европейския стълб на социалните права ще се разглежда и във връзка с пътната карта и ето за това работата ни е толкова важна. Знам, че не е лесно да се работи по този въпрос и сроковете са кратки, но трябва да положим усилия да приемем доклада в нашата комисия през декември месец, за да може да се приеме в пленарна зала от парламента през януари месец. По този начин парламента действително ще има централна роля в този процес. Ще може да представи доклада си на голямата конференция конференция, организирана от Европейската комисия в края на януари месец. И по този начин нашите идеи ще бъдат отразени в пътната карта за бъдещето на Европейския съюз, която ще се приеме в Рим. Ето за това разчитам на всички вас, е, докладчици в Сянка и членове на Комисията по заетост, да работят при такива кратки срокове. Искам да използвам възможността и да направя някои уточнения относно обхвата на доклада. Приемам, че Европейския стълб на социалните права трябва да съществува, за да се определят по-добри условия на труд за всички членове на Европейския съюз. Нека бъдем наясно, Естествено е членовете на еврозоната да се нуждаят от определени спецификации, но доклада се отнася за целия Европейски съюз. Друго важно уточнение. Ако искаме да имаме един надежден доклад. Трябва да се постараем да подобрим социалните стандарти предвид новите предизвикателства, като глобализацията и цифровата революция. В същото време трябва да определим необходимите средства и инструменти, с които да подобрим социалните стандарти. И това също трябва да присъства в нашия доклад. Сега конкретно към приносите, моя личен принос и приноса на различните политически групи към доклада, ще се спра на някои конкретни въпроси, където смятам, че е удачно да се положат повече усилия за подобряване на социалните стандарти. На първо място, да се гарантира, че всички работещи в Европейския съюз могат да разчитат, че имат справедливи условия за труд, независимо от сектора, работата, която извършват, региона, в който го извършват. И е, тук е, и, трябва да има конкретна директива за тази цел. На второ място да се гарантира, че всички работещи в Европа имат достъп е, до една приобщаваща система за социална закрила, която разглежда основните социални е, рискове. На трето място развитието на възнагражденията което трябва да се справи с проблема на работещите бедни. Европа не бива да е континент на работещи бедни. На следващо място трябва да се, да се справим с източниците на бедност. Ето защо призовавам да се приеме европейска рамка за, минималните, за схемите за минимално възнаграждение които да са отправна точка за всички държави членки. Също така трябва да се положи работа за справяне с ситуацията с децата в Европа, за да има, трябва да има гаранция за децата и развитие на услугите за деца. И също трябва да се разгледа въпроса за съвместяването на личен и професионален живот. Това е шестия важен елемент в доклада, нещо по което трябва да се работи. Тук е и гаранцията за уменията, за която ще говорим малко по-късно в нашето заседание, да се гарантира, че всички работещи могат да развиват уменията си, за да имат достъп до висококачествени работни места. Но всички тези подобрени социални стандарти, няма да могат да бъдат постигнати лесно, ако не разполагаме с необходимите за това средства. Ето за това призовавам да използваме европейския семестър, да се, изп... да се възползваме от този процес, за да подобрим не само економическото управление, но и социалното управление, да се идентифицират основните липси на равновесие, не само социалните и економическите такива. А когато, например, има една държава членка, която не разполага с достатъчно средства да инвестира в образование, трябва да гарантираме, че тя в крайна сметка може да получи тези средства. И това предполага да се включи едно основно правило за, образове... за инвестициите в образование в нашия бюджет. На следващо място да се гарантира, че Европейския инвестиционен фонд взема предвид потребностите на образование и обучение и накрая да се гарантира, че в, европейската, в еврозоната имаме инструменти за данъчен капацитет, които да попълват дубките, които не могат да бъдат попълнени от държавните бюджети, които са в условия на данъчна дисциплина. Ето, това са основните въпроси, които искам да разгледаме в окончателната версия на доклада и е, надявам се, че дискусията с колегите ще е плодотворна, справедлива, отворена съм към нови идеи. Искам просто доклада да е силен и надежден. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря за това ясно изложение. Сега докладчиците в сянка има думата. От НП. Първо, господин Ван Текерле. Благодаря. господин Благодаря, Уважаеми, е, уважаема госпожо докладчик, уважаеми колеги, за нас е, Европейския стълб за социалните права е изключително важна тема. Ние споделяме загрежеността на докладчика. Ние като политическа група сме внесли много изменения от е, тези е, над хиляда изменения, които бяха заявени сега. Искам да посоча, че нашите изменения са насочени към един по-ясен текст. Ние искаме да бъдат утвърдени социалните права, социалното законодателство и социалните въпроси отново да излезат на преден план. Основно по три теми – достъп до пазара на труда, добри условия на труд – е, и освен това, ние не искаме да потвърдим само социалното законодателство на Европейския съюз, а и да го насочим към промените на пазара на труда. Разпределението на наети лица и самонаети лица днес не е достатъчно. Има нови форми на труд днес и трябва да създадем съответните рамкови условия и да адаптираме съществуващите такива. Аз мисля, че този доклад е напълно подходящ за изпълнение на тази цел. След това технология. Има нови форми на заетост, има цифрови платформи, които е, координират търсенето и предлагането на различни услуги е, в транспорта, в е, хотелиерството и ресторантьорството, например. И тези платформи предлагат възможности, но от друга страна представляват и предизвикателство към е, работниците и към работодателите. Смятам, че в доклада трябва да се обърне повече внимание на тези нови форми на заетост и Искам сега специално да се спра на въпроса за младите хора, той е много важен за мен. Бъдещите е, работници са днешните студенти и практиканти и е, трябва да се осигури плавен преход към пазара на труда, като практики е, и други форми, които да позволят този плавен преход. Ние трябва е, да не оставяме тези хора в пространството между пазара на труда и е, следването. Уважаеми дами и господа, преди няколко години ставаше дума за загубеното поколение. Аз мисля, че за мен поне то не се случи. Трябва да се знае, че Европа е пред нов социален дневен ред и всеки има право право на труд и социално осигуряване. Със сигурност ще има интересни дискусии с докладчика и останалите докладчици в сянка. Благодаря. Ане Герике. Благодаря, господин председател. Сега, като видим кои са измененията към доклада на госпожа Родригеш, установяваме, че аз съм напълно прав в моята преценка по отношение на ситуацията, която представя доклада. Тук като че ли има разделение на мненията и това личи в поне повече от 300 от внесените изменения. Аз винаги съм казвал, че като докладчик в сянка от групата на ЕКР, аз съм е, изцяло в подкрепа на социалното измерение на Европейския съюз. Аз ценя е, уникалните в света стандарти, които ние сме създали и ние тук не се е, покриваме с чужда слава. Това са нашите стандарти. Аз е, подкрепям идеята за европейския социален модел, който наистина е прекрасен. И е, точно е, когато е, беше представена празната фраза на Юнкер е, стълб на социалните права, е, си зададох въпроса какво иска да каже с това, какво искат хората от левия спектър тук да концентрират нови права в Брюксел, да създадат един букет от е, социални идеи, които да поставят в е, този европейски стълб. И това е, по време, когато хората от Финландия до Кипър, от Ирландия до България искат по-малко Европейски съюз и искат Европейски съюз, който да се концентрира върху основните си правомощия. Искат Европейски съюз, който да дава резултати, просто за да цитирам само работната програма на комисията. Така че апелирам към всички вас, нека от този е, социален стълб е, не правим е, социална бомба или социален фойерверк. Смятам, че сме създали такива права, постигнали сме ги и смятам, че това е много повече, отколкото виждам тук в този доклад по Европейския стълб на социалните права. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. И сега господин Шамон от Алде. Господин Жамбон от групата на Алде. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, уважаеми колеги. От Алде ще говоря на испански, защото по този начин може би ще кажа по-малко глупави неща, но също така и искам да ме разберат, да ме разбере съвсем пряко госпожа Родригаш, докладчика. Искам да кажа, че тази тема за нас е от политическо значение, то приоритетно политическо значение, защото във времена, за които говорим сега, Европа губи своя авторитет, губи своя добър облик сред хората, въпреки че виждаме, че за щастие сред младите хора този процес не е толкова застъпен. И за това е много добре да се развее знамето на Европа от гледна точка на социалното измерение. Да се покаже, че Европа преди всичко е социален проект. Това за мен е много важно. Второ, ние смятаме, че начин да се постигне тази цел е чрез задаване на един минимум на права, както гласи заглавието Стълб на социални права. И под този минимум не трябва да се намира нито един европеец. Не трябва да говорим за модел, който ще се възприеме от 17 или 27 държави членки. Не, всички държави са длъжни да гарантират един минимум. Алде винаги е бил за равнопоставеност, за свободна конкуренция, която не е изкривена в Европа. И за това проблемите, които се обсъждат тук и които се отхвърлят от мен и от моята група, например, дефинирането на социалния дъмпинг. Ако имаме равнопоставеност, така че всички да са длъжни да гарантират поне минимум на своите работещи, проблема с социалния дъмпинг няма да съществува. И никога няма отново да имаме нужда от такива текстове, както този, който сега Разглеждаме защото никой няма да може да нарушава свободната конкуренция. Свободната конкуренция, особено в областта на заплатите, е нещо свещено, защото в моята държава, например, заплатите са това, което става конкурентно предимство. Това, което ние искаме е да се заложи една поредица от минимални правила в социалната сфера, под които да не се слиза. Разбира се, социална Европа не се свежда само до това, както каза колегата, има и много законодателство. Разбира се, то трябва да бъде и преразгледано в много случаи. Необходимо е много усърдно и енергично да се работи и по темата новите работни места и всичко друго. Но, разбира се, има неща, които са свързани с достойно социално осигуряване за всички, обществено обучение, достойно за всички, достойно здравеопазване, обществено здравеопазване за всички. Само тогава ще можем да говорим за Европа, която ние искаме да постигнем и която гражданите искат да видят. И така, също смятаме, че трябва да сме реалисти. И за това, за да има тези минимални социални права, всяка държава ще се сближава с други държави в посока нагоре, но не е достатъчно да се въведе само законодателство за това, защото, например, едно основополагащо социално право за Европа е, че не трябва да има бедни хора. Не говорим за хора, които са във временно състояние на бедност, но немислимо, както е в САЩ, да има наистина бедни в Европа. Но за това трябват пари. Нека да забравяме. Това изисква пари и тук се създава един много интересен проблем – защото когато говорим за Европа и за социалните права, изниква проблема с европейската солидарност. И за това в нашите изменения ние ще говорим за това, как може да се осигури общоевропейска солидарност, как може временно да се подпомогнат асиметричните стресевна краткосрочните затруднения на държавите с крехка, нестабилна економика и за да може да се реализира това, което искаме да заложим като задължителен за изпълнение минимум. Разбира се, хубаво е всички да имат работа, но нека не забравяме, че за всичко това трябват пари. Колегата от НП говореше за много внимателно проследяване на събитията. И в една от нашите изменения говорим за това наблюдение за надзор. И това означава за съгласувана дейност на инспекторатите по труда на всички нива, регионално, национално и европейско. Защото понякога виждаме твърде голямо раздалечаване на проблемите, които са на конкретни места и не трябва никога да има пречки пред свободната конкуренция. Дори трябва да се настоява на правото, на основно, социално право на мобилност на работниците. Трябва като основа да има свободно движение и вече в нашите изменения предлагаме по-конкретни разпоредби, които да се отнасят до младите хора, до децата и т.н. Благодаря ви. Следващи оратор. Благодаря. Първо искам да изкажа моето признание на докладчика за това, че тя с този доклад не само е представила текст, който се концентрира върху това, което винаги сме изтъквали, а включва и много нови иновативни елементи. И сега, аз смятам, че доклада наистина е много добър. Смятам, че ние като комисия ще трябва да проведем една обща дискусия по това, можем ли да допринесем в Европейския съюз е, всичко, що се отнася до социалното равенство и социалната справедливост, да се направи една крачка напред. Аз смятам, че тук е важно всички да бъдем задружни в нашата комисия, да се опитаме този доклад съвсем е, стрикно, ясно и интелигентно структуриран, да можем да го внесем за обсъждане по време на пленарна сесия. И аз искам да посоча още сега, че независимо от факта, че имаме редица изменения, също и ние сме внесли много, това е, не променя мнението ми, че по същество подкрепям доклада. И сега искам да направя една кратка реплика към господин Герике от групата на ЕКР. Аз не смятам, че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 това не съответства на очакванията на много хора, които, да, не искат по-централизирана европейска структура. Те искат по-скоро една добавена стойност за всички хора, които живеят в Европейския съюз и това да проистича от Европейския съюз. И ние можем да изпълним това тяхно искане, като наложим общи критерии, общи оценки, които да се прилагат по еднакъв начин в държавите членки. Но разбира се, те да отчитат и собствените им социални традиции и норми също така и доразвиват типичните им възможности. Аз мисля, че с този доклад се дава достатъчно широко поле за действие в отделните държави членки, така че аз не виждам тук опасност от е, по-голям централизъм, а по-скоро опасност от е, укрепване, е, засилване на първоначалните намерения, които са свързани с възникването на Европейския съюз и шанс да спечелим отново доверието на хората. Сега по измененията, които са внесени, начин и отново искам да посоча, че ние внесохме измененията, най-вече във връзка с Европейския кодекс за социална сигурност, за да посочим, че има нещо, на което Европейския съюз и много държави членки са се позовали. И тук, разбира се, се залагат минимални социални стандарти в системите за социална закрила, ние също трябва да вземем предвид и е, преработената версия на кодекса, която все още не е ратифицирана. Смятам, че това ще бъде една добра отправна точка за бъдещата ни работа. Социалната харта на Европейския съюз, да, на практика има една рамка, която може да ни помогне да направим крачки напред и да не започваме дълги спорове спорове, че трябва да се направи нещо във връзка с е, което всъщност би надхвърлило правомощията на Европейския съюз. Ние смятаме, че в средносрочен и в краткосрочен план е правилно да въвеждем е, сребърно правило един от тези нормативни елементи, но в дългосрочен план да имаме предвид и въвеждане на златно правило, което означава да се е, изведат по-големи е, сфери от пакта за растеж и стабилност, които да дадат възможност за повече е, свобода на действие в отделните държави членки. И за нас е, продължават да са важни задължителните цели, минималните доходи и е, също темата за енергийната бедност, това е тема, която искаме да внесем за обсъждане и тук вече искаме да посочим, че е важно да е, се отчитат и правата на 80 милиона лица с увреждания, те да бъдат включени в нашия социален стълб. Благодаря. Сега господин Месерич от Зелените. Първо искам да кажа, че ние като цяло сме съгласни с докладчика по повечето основополагащи моменти и повечето изменения. За това няма да повтарям вече казаното от докладчика. Ще спра на някои отделни конкретни въпроси. Преди това обаче искам да напомня нашите колеги от ЕКР, че не само ЕКР се отнася към субсидиарността сериозно. Субсидиарността е важен принцип на Европейския съюз и този принцип работи най-добре, когато работи в полза на хората в държавите член, които са в най-неблагоприятно социално положение. И разбира се, това изисква определени действия от страна на Европейския съюз и това не е задължително нещо, което означава, че Брюксел е заграбил цялата власт. Ние искаме да положим максимални усилия за безпроблемното преминаване на заседанията на докладчиците в сянка, на срещите на докладчика с докладчиците в сянка и искаме този доклад да бъде много добър и много сериозен и това е добра отбравна точка въпреки че има някои изменения, които вървят в противоположни посоки. Преди всичко искам да подчертая, че като цяло искаме да видим признаването на това, че социалните права, ние говорим за социалните права и това е заглавието на съобщението на комисията. И ако се отнасяме сериозно към социалните права, то социалните права не трябва да бъдат свеждани само до инструментите на економическото управление. Ние Европа и в държавите членки имаме нужда от ясни цели, показатели на економическото управление в европейския семестър. Защото в противен случай всичко ще остане само на хартия. Смятаме, че регламентирането на новите видове работни места, особено работата чрез онлайн платформи, е нещо много важно. И това е бъдеще, всъщност това вече е настояще подкрепям инициативата за предоставяне на защита на хората, които работят в такива условия и ние смятаме, че това е изключително важно и това е неотложно. Не става дума за някакво бъдеще, става дума за това, което се случва сега. Второ, ние разглеждаме директивата за минималната заплата като основополагащ момент и не виждаме как това ще се реализира, ако няма минимални стандарти. Ако няма минимални стандарти за минимална заплата, няма никакъв смисъл изобщо да се говори по тази тема. Също така смятаме, и това е нещо по-конкретно, ние също така смятаме, е, че осигуряването на необходимия минимален доход възоснова на обективни показатели трябва да бъде основа за изчисляването на минималната заплата и това трябва да се прави възоснова на регионалните различия, възоснова на регионите, защото в много държави членки има сериозни различия в ситуацията в различните региони. Затова може би трябва да се говори тук за региони или макрорегиони. Европейските социални права, разбира се, трябва да защитят защитават и хората, които са в най-уязвима ситуация. Това е съвместно задължение и на държавите членки, и на самия Европейски съюз. Точно в тази област ние можем да гарантираме това, че нашите държави членки наистина реално се придържат към общите принципи и разглеждат социалните права като реални права, а не като декларации. Искаме да привлечем внимание, например, към изключително тежката ситуация в някои държави членки, а, трябва да обърнем внимание на това, че в някои държави членки има непоносима ситуация, когато се наказва, дори се криминализира бедността. Същевременно, както казаха и други колеги, искаме в текста много силно да се опоменава енергийната бедност. Нито едно домакинство не трябва да бъде в ситуация, в която не му се подава електроенергия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Месарич. Преминаваме. Извинете. Коментари без микрофон. Да, разбира се, казва председателят. иска да помоля за разяснение. Вие говорите за минимална работна заплата. Тоест, вие говорите не за доход, а за работна заплата. Правилно ли съм ви разбрал? Има отделен дебат за това какво трябва да означава минималният доход. Ние говорим за директивата за минималната работна заплата, нещо, което се визира и в доклада. И сега, след като това е ясно, преминаваме към Европа на свободата и пряката демокрация. Заповядайте. Си, грация, президенте, и е, съпратуто грация. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на докладчика. За разлика от моите колеги, въпреки че съм оптимист е, всъщност, аз е, виждам тук е, редица много изменения, които за мен представляват проблем. Т.е. количеството им е твърде голямо. Всъщност е, тази тема е много важна за всички политически групи, обаче измененията всъщност означават, че ние имаме много различни позиции в отделните политически групи и може би тази комисия би трябвало да се раздели на два блока, дали това е възможно, не знам. През март 2016 година председателят на комисията Юнкер публикува своето съобщение. Започнаха консултации по е, този европейски стълб на социалните права. Когато това се случи, аз бях твърде разколебана, защото тогава имах опасението, че ние говорим с твърде голямо удоволствие за социалното измерение на Европейския съюз, но по същество се прави твърде малко в тази насока. И още един риск, който за мен се очертава и който сега виждам в доклада на колегата Родригеш, е, че този европейски стълб на социалните права до известна степен представлява основа за Европейски економически и паричен съюз. Това за мен е, може да бъде най-деструктивното нещо като идея. И по тази причина смятам, че е, всъщност е, става дума за това, че е, трябва да се проправи един много специфичен път, конкретно свързан с въпроса как Европейския съюз, как ние трябва да действаме от е, социална перспектива, не само да говорим за социални въпроси, защото говоренето е лесно, но конкретните действия са нещо твърде различно. Има редица много важни точки във връзка с е, които ние бихме могли да постигнем споразумение, т.е. по тези точки вероятно бихме постигнали споразумение. Например, отказа за легализиране на трудови договори, свързани с атипични условия на труд. Смятам, че това не се отразява добре върху стабилността на цялата социална система. Сега практикантите, обучаващите се е, в различни професии, да, това е възможност младите хора да намерят някакво професионално занимание, обаче трябва това занимание да бъде гарантирано е, и да не се допуска това, което става днес, да се правят съвсем ясни злоупотреби в тази сфера. да се примамват хора, е, които просто биват експлуатирани без да им се предлагат работни места. Е, минимална работна заплата, минимални доходи, смятам, че това са важни теми, с които трябва да се занимаем и за мен тук е важно тези теми да не се разглеждат отделно една от друга в съвкупност. И след това трябва да посоча, че е много важна свободната конкуренция, но пък от друга страна виждам какъв е и резултата, виждам какви са различията в заплащането на гражданите на Европейския съюз и разбира се, това е проблем за мен сега. Искам да се спра и на отправените критики. Комисията отправи искане да се концентрираме върху социалния стълб и да не се допуска зависимост между Европейския социален стълб от една страна и е, автоматизирано е, това да се свързва с е, Европейски економически паричен съюз. Трябва да видим какви са рисковете тук. Подкрепяме е, детската гаранция, подкрепяме действията срещу бедността със специфичен характер. Искам е, обаче и другите проекти, които е, се изпълняват във връзка с конкретни младежки политики, например младежката гаранция, да се изпълняват много точно, да се следи точно как се изпълняват тези мерки и какъв е техния ефект. Иначе съм съгласна с това, което каза господин Дамас. Той говори за енергийната бедност. Тук трябва да се посочи наистина, че е важно да се гарантират определени права Например, да не се допуска семейства да напускат домовете си, защото не могат да ги изплащат или пък да им се спира е, достъпа на електрически ток или газ, просто защото не плащат сметките. Това е наистина е, нещо, за което трябва да следим. А на думите от е, колегата от ЕКР, аз бих посочила, не става дума за повече или по-малко Европа, тук става дума за една социална неотложност, е, защото е, много хора са засегнати от такава бедност в Европа и ако приемем, че Европа наистина е важна за нас, ако желаем да я запазим, тогава ще трябва да спазваме принципа на субсидиарност, който понякога е много полезен, обаче понякога той се прилага само за да се увеличи абсолютната бедност. Аз мисля, че европейските институции трябва да могат да допринесат е, за подобряване на ситуацията, не само държавите членки. А, не виждам представители на ЕНФ. Да, наистина няма. Сега преминаваме към други изказвания на членовете от комисията. Господин Пирински, заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, наистина мисля, че тези 1119, ако не се лъжа, изменения, a... много ясно показват, че пред нас имаме проблем, който е от същинско значение и за парламента, и за хората в Европейския съюз днес. Един друг важен аспект тук е, че в тази комисия, комисията по заедостта, се намира в центъра на един екзистенциален дебат, а именно – как да продължава да съществува, да функционира Европейския съюз от сега нататък. Така че говорим за жизненно важни въпроси тук, в този доклад. Споделя загрижеността, от, изразена от колегите, че този огромен брой изменения може да се окаже предизвикателство, с което няма да можем да справим, и няма да можем да постигнем ясен резултат. Затова смятам, че е важно за нас да обсъдим и да стигнем до общо разбирателство за това, кое е от съществено значение, кое трябва да бъде в центъра на политическия подход, който и искаме да предложим чрез този доклад. Няма да се изказвам пространно. Мисля си, че нашата аргументация трябва да бъде следната – и това, между другото, се говори и в началото на съобщението на самата комисия. Конкурентоспособността не противоречи на социалната политика. Тук нямаме избор, който ни кара да изберем само едното или само другото. Има примери в Европейския съюз, които показват, че една добре функционираща социална държава с силно социално партньорство, че точно тези държави са най-конкурентоспособни. Говорим за обновяване на подхода към социална пазарна економика, в който растежа, доходите, работните места се създават чрез силно партньорство и възоснова на пазарните принципи. За това съм съгласен с това, което казва госпожа Родригеш в края на доклада, че трябва да бъде потърсен нов баланс между паричните, финансовите параметри от една страна и социалните от друга. Просто не трябва само да придаваме, да разглеждаме социалните въпроси като някакъв придатък. Не, трябва да потърсим баланс между економическата и социалната политика – преди всичко, за да се генерира по-висок доход, по-бърз, по-интензивен растеж. И в това отношение смятам, че много добре се казва в доклада, че точно европейският семестър трябва да бъде преосмислен, преработен – и тук трябва да отчетем също така и загрижеността за субсидиарността и загрижеността за централизация, защото европейският семестър се отнася до отделните държави и конкретните препоръки към тях, държавите в еврозоната, извън еврозоната, разглежда се как функционират социалните системи, но трябва да се придава същата тежест и на това дали има достатъчно активни, солидни видове политика за пазара, за социална закрила, дали има достатъчно показатели, позволяващи да се измери ефикасността на всички тези видове политика. И ако можем да превърнем това общо съгласие в конкретен набор от правила, предложения, извинете, и използвайки като основа доклада на госпожа Гори, е, Годрилиш, да адаптирам резолюцията логиката на предложението на комисията се опира върху доклада на, пете, пред, на петимата председатели а ние трябва да се опираме върху член 3. Той е важен за нас. И трябва да разберем, че без това Европейският съюз ще се сблъска с криза, която само все повече ще се задълбочава. Едва ли трябва да говоря повече. Много ви благодаря. Ние вече приключваме с, с това много интересно обсъждане. Има още двама желаящи да се изкажат преди да дам думата на докладчика. Има ли други желаящи да се изкажат? Да, разбира се, и вие ще може да се изкажете. Доколкото виждам, няма повече желаящи да се изкажат. И така, сега госпожа Сотора.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 která ale eh, u mě vzbuzuje řadu otázek. Искам да благодаря за този толкова интересен доклад, но според мен е, този доклад поставя и много въпроси. Аз е, се извинявам за това мнение, което като че ли противоречи на общото. Вярно е, че ние искаме да имаме нов е, стълб на социалните права. Това е въпроса, който си задаваме. Обаче, наистина искаме ли да направим нещо реално за смяна на социалните социалните условия. По мое мнение, социалните права в Европейския съюз изцяло зависят от компетенциите на националните държави, въпреки че на равнище Европейски съюз ние правим координация, координираме тези права е, възоснова на картата на основните права на Европейския съюз. като разбира се, тези основни права включват и социалните права, социалната сигурност и така нататък. Всъщност, само по този начин Европейския съюз може да упражни влиянието си. Госпожа докладчика посочи гаранцията за децата. Верно е, че на европейско равнище имаме младежка гаранция. Нямаме нужда да променяме законодателството на Европейския съюз. Няма нужда също от е, е, този стълб на социалните права, но въпреки това имаме гаранция за младите хора, младежка гаранция. Тя е, функционира добре, където националните правителства са активни. Според мен това е добър пример за мотивацията, която е изключително важна, за да се направи нещо ефикасно. Аз не искам да отправям критика към тази инициатива като такава. Искам просто да посоча, че ние проведохме една много дълга дискусия дискусия по новия нормативен акт, който във всички случаи ще зависи от националните държави. И искам да посоча също, че работата в полза на гражданите трябва да се извършва от държавите членки. Е важно да се почетае положителната мотивация и инвестициите. Това са най-ефикасните средства. Мотивацията и е, стимулите за предприятията, които да правят е, повече неща за жената и за семейството. Смятам, че това е пътя, който ще даде възможност възможност да се създадат нови е, възможности за намаляване на бедността. Всъщност това е добрия път е, за мен към една социална и социална Европа. Не искам да поставям под въпрос вашата дейност, но ви казвам, че съм малко скептична по отношение на този нов нормативен акт. Благодаря. Господин Баласи има думата накрая. Благодаря, господин председател. Искам да апелирам а, по отношение на колективната отговорност, предвид броя изменения, внесени а, в, а, по текста, пред, който предлага докладчицата. Социалните права в Европа са различни в различните държави и те не се подобряват, напротив, неравенствата се увеличават. И това се дължи на редица причини. Една е от тях е структурна, която не е присъща само на Европа. И тя се дължи на това, че днес економическата дейност унищожава фиксираното работно време и все повече хора са в е, високо рискова ситуация и все по-малко има нужда от тях. Това е, навлиза в дебата по цифровизацията, роботизацията и начина по който ще вземем предвид тези промени в трудовия свят за в бъдеще. Тези въпроси са много важни. Още вече днес е, от 30 години насам бро броя на, работ, на работните часове се намалява все повече и това е в резултат от несигурността и безработицата в някои държави. Имаме един пазар и в него трудовия пазар може да функционира само оптимално, само ако се вземат предвид несиметрични, не, ако се вземе предвид несиметричността, защото все повече се създава крехкост, не сигурност, а не закрила. И тук имаме две важни цели. Едната е много конкретна и се отнася до темите в доклада за бедността като цяло и, минимално, и въпроса за едно минимално ниво на закрила, за което говорим, но също така има и важен политически сигнал, защото ако всички ние не сме успешни, ние в Европейския парламент ще, ще покажем, че се интересуваме от социалния аспект. И тук какво ще се случи? Някои ще решат, че Европейския съюз е по-скоро опасност, а не възможност и има риск те да се да обърнат гръб на Европейския съюз. И а, е, за това е важна работата ни днес. Тук е, не става въпрос за дребна бюрократична работа и, както каза докладчицата, това е един важен политически елемент, който ще даде ясен сигнал на гражданите, че става въпрос за вътрешен пазар, но и за високо ниво на социална закрила, нещо, което основоположниците на Съюза целяха. Председателя, благодаря. На последно място давам думата на госпожа Родригеш за обобщение. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на колегите, които се изказаха и допринесоха за тази интересна дискусия. На първо място да, да отговоря на въпроса, нуждаем ли се наистина от Европейски стълб на социалните права? Смятам, че се нуждаем поради е, една много проста причина, свързана с е, източника на европейската интеграция, която от самото начало се основава не само на общ пазар, но и на съчетаването му с ясни стандарти, обвързването му с такива и с политики, подкрепящи добра синергия между политическото политическото, економическото и социалното развитие. Това е в основата на европейската интеграция. Това беше и в основата на програмата за единния пазар. И социалното измерение се развиваше чрез по-ограничен брой директиви. За единия пазар те бяха стотици, но то се нарича законодателство в областта на социалните права, така че тук нищо ново няма да измисляме, но новото са новите предизвикателства. Затова се радвам, че в комисията като цяло има консенсус, че предизвикателства като цифровата революция – които водят до нови видове заетост навсякъде, трябва да са обхванати от законодателството, за да може тези работещи да имат еднакви справедливи условия на труд. За това за мен е голямо удоволствие да видя, че като цяло сме съгласни около това заключение. Също така можем да постигнем съгласие е, относно преодоляването на социалните неравенства, които са изключително тежки. Бедност сред децата, работещи бедни, хора, които са изключително уязвими и в неблагоприятно положение и се нуждаят от съответните схеми за подкрепа. Необходимо е сериозно да обновим основните стан... социални стандарти в Европейския съюз и Европейската комисия си дава сметка за това в предложението, което прави. Така че ние тук изхождаме от същата база, както и Европейската комисия. И на последно място продължение на коментарите на колегите, трябва да кажа, че искаме един резултат, който да е надежден, който да представим на масата не само в пленарна зала за Европейския парламент, но и за Европейския съвет. Особено Що се отнася до определенето на пътната карта за бъдещето на Европейския съюз. И ако искаме да сближим отново Европейския съюз и неговите граждани, не мога да си представя европейска пътна карта без един солиден стълб за социални права. Защото би било неуспех тази пътна карта, ако не включи социалното измерение. Така че ние имаме тази отговорност в, поли... в Европейския парламент, който представлява пряко европейските граждани. Поради това трябва да определим ясно средствата, чрез които ще подобрим социалните стандарти, както и инструментите, чрез които ще подобрим социалното управление паралелно с економическото управление. Необходими са ни синергии, необходим ни един кръг за европейска интеграция и смятам, че във връзка с това доклада ни ще е добър, е, ще има реална добавена стойност. Утре ще е първата среща на докладчиците в Сянка. Сроковете са много кратки, но разчитам на всички колеги да постигнем един добър доклад който е, да разгледаме на, в комисията по заетост през декември. Благодаря, госпожо Родригиш. Доколкото разбирам, ще се придържаме към графика, за който се съгласихме, т.е. ще се гласува в комисията през декември месец. Добре, благодаря много за участието в е, този дебат. Сега продължаваме нататък от социалните въпроси, преминаваме към бизнеса. И във връзка с това искам да пожелая добре дошъл на господин Аугусто Лопес Кларус, директор на групата за глобални индикатори. Това е, има връзка с посещението ни в Вашингтон през пролета, най-вероятно през април месец, в зависимост от състава на новия конгрес. И с удоволствие ще е, чуя е, какво имате да кажете за доклада относно условията за стопанска дейност на Световната банка. Господин Клопес Кларус, имате се думата. We might give people 30 seconds to leave the room. Може би ще дадем половин минута на колегите да напуснат залата и можем да започнем. Uh, much, uh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук пред вас и мога да ви представя преглед на някои от най-важните резултати в последния доклад за 2017 година за условията за стопанска дейност. Както членовете на вашата комисия знаят, Световната банка през последните 14 години работи по разработване на показатели, разглеждащи различни измерения на бизнес средата в Световната банка смятаме, че е много важно за целите на преодоляване на бедността, економическия просперитет, е, справяне на, с въпроси за при, приходи и неравенства, да има една бизнес среда, която е, е благоприятно настроена и която е освободена от излишни регулации и бюрокрация. И с тази цел през последните години Световната група, банка публикува доклад с 11 показатели, отразяващи различни аспекти на бизнес средата. Така че ако искате да знаете за колко време е необходимо за малко дружество да се установи в дадена държава. Имаме показатели за това, в които се разглеждат съответните стъпки, времето необходимо, разходите, които са необходими за създаване на дружество с ограничена отговорност. Ако искате да знаете каква е ситуацията с договорите или с съдебната система, имаме и за това показатели. Така че имаме списък с конкретни показатели, някои от тях се отнасят до защитата на по-малките инвеститори, решаването на неплатежоспособността, трансграничните инвестиции, където разглеждаме и инфраструктурата на дружествата за международни обучения, транспорта и много други въпроси. Преди да премина към основните заключения в доклада за тази година, ще кажа, че тази година направихме нещо ново и то според мен е много важно. За това ще се спра малко по-подробно на него. Какво направихме тази година? В Световната банка в отдела, в който работя. От няколко години имаме интересен проект, който се нарича жени в бизнеса и правото. Тук разглеждаме ограниченията, наложени на жени в стопанската дейност от конституционално, законодателно ниво и е, различни други естества. И в някои страни, поради такива ограничения, за една жена е по-трудно да извършва стопанска дейност, отколкото за един мъж. Може да е необходимо разрешение на съпруга и за да си открие сметка в банка, може да има ограничения за движението и в някои страни тя трудно може да получи национална карта за самоличност, което е необходимост за стопанската дейност, т.е. жените по-трудно получават такива карти в сравнение с мъжете. И в последни години има притеснения, че е, условията за стопанска дейност и показателите за тях не отразяват аспекта е, пол. Нашите показатели обхващат много държави, 119 бяха тази година, като добавихме и Сомалия, докато доклада а, предполага събиране на данни по голям брой страни и тази година успяхме да се подобрим в тази насока и от тази година и сме включили и аспекта свързан с равенството между половете. Три показателя са много важни. Започване на стопанска дейност, регистрация и е, трудови договори. Сега те разглеждат и аспекта равенство между половете. Около 38 държави е, са засегнати в класацията си от въвеждането на новия компонент за равенство между половете. Става въпрос основно за държави в, и, в Близкия изток, в Африка на южно от Сахара. Там има най-високите ограничения към жените и по отношение на стопанската дейност, извършвана от жени. Радваме се на тази промяна. Тя получи и широка подкрепа в Световната банка и в организации от гражданското общество, защото, както знаете, все повече опасения има свързани с развитието на жени като предприемачи. От известно време си даваме сметка, че жените са изправени пред редица ограничения пред извършването на стопанска дейност и за това се радваме, че в нашите показатели можем сега да вземем предвид тези ограничения и да ги представим в количествено изражение. Какви са резултатите от доклада за тази година? 50 държави с най-висок резултат. Нова Зеландия и Сингапур са на началните позиции за първи път от 10 години. Нова Зеландия измести Сингапур. Това не означава, че Сингапур не е добра среда, напротив, но Нова Зеландия сега успя да застане на първо място. Има много държави членки на Европейския съюз в топ 10 g Дания, Обединеното кралство и Швеция са трите държави в Европейския съюз, които имат най-добра бизнес среда, поне така както я отразяваме ние в показателите за условия за стопанска дейност, които разбира се не са съвършени. И тази година беше особено успешна от гледна точка на видовете реформи, които се осъществиха в рамките на годишния цикъл на реформи. 283 реформи са внедрени. Това е рекорд в над, държави, над 100 държави. Нека да подчертая африканския континент, който е много важен. 77% от Африка е, отразява процента държави на юг от Сахара, които са осъществили поне една, но много често и повече от една реформи, свързани с подобряване на средата за стопанска дейност. Това е изключително положение и нашия доклад има положителен ефект в Африка и е, този процент е 77 днес, а преди 5 години беше 35%, така че виждаме удвояване на усилията и реформите за подобряване на стопанската среда в държавите на юг от Сахара. И за нас това е важно, защото в този регион от света е най-трудно да се извършва стопанска дейност. Виждате, общото подобрение от усилията, положени в различни региони в света. На, в едната страна, Централна и Източна Европа и Централна Азия, това, което наричаме ЕКА, в Световната банка. Това е региона, където е постигнат най-голям напредък през последните 14 години. Може би ще попитате защо този регион има толкова, има толкова по-добро подобрение. В повечето страни има подобрение, но Централна и Източна Европа и Централна Азия наистина дръпнаха много. Ще ви дам един пример, който е важен за Европейския съюз тук. Много от страните отбелязали значителен напредък в последните години Полша, при Балтийските държави, Чешката република, Словения са страни, които за последните 20 години, около 20 години, постепенно прилагат институционални и економически реформи. Много от тях станаха членове на ЕС през 2004 година и е, тогава се наблюдаваше промяна в приоритетите в Латвия, Чешката република, Латвия, Полша, Литва, Естония и Словения, продължиха усилията си, защото трябваше да останат конкурентно способни спрямо Германия, Швеция и останалите, така да се каже, отличници в Европейския съюз. Продължава тази тенденция и това е изключително добре. Някои от страните в Централна Азия, отразени в статистиката, като например Казахстан, се справят изключително добре, макар и техните мотивации да са малко по-различни от страните в Европейския съюз. Сега имам няколко слайда, които да ви покажа. Виждате много добре какво се случва на тях с данните от нашия доклад. Ако се върнем до 2005 година и се попитаме в колко страни в държави ще са необходимо по-малко 20 дни, за да се започне стопанска дейност, отговорът ще е 41 страни. Това обикновено са страни с високи приходи, повечето от тях са членове на ОИСР. И ако разгледаме ситуацията за 2016 година и поставим същия въпрос, отговорът ще е 130 държави. Така че се наблюдава почти е, повече от отрояване на броя страни, в които за по-малко от 20 дни можете да започнете стопанска дейност. И ако погледнем картата, много голям брой от тези страни са а, в развиващия си свят. В Африка те са станали от 3 през 2005 на 26 през 2016. И това е важно, защото възможността да се установи дружество е нещо важно. Разгледахме е, различни данни, е, според които там, където е трудно да се установи дружество, нивата на корупция са високи и има други фактори, които не насърчават стопанската дейност. И там млади хора с идеи, които искат да се занимават с предприемачество, се отказват от тази идея в един случай или в други случаи мигрират в други държави, където бизнес климата е по-благоприятен. На този слайд виждате много ясно промените при данните за стопанската дейност. Погледнете горния ляв ъгъл, където сме разгледали периода необходим за започване на стопанска дейност. През 2005 година, ако разгледате извадката на най, с най-лошите представители, страните, където е най-трудно да се извършва стопанска дейност и останалите три е, варианта, три страни, е, три групи страни, е, в е, минималния случай е 113, е, максималния случай е 113 страни, а минималния е 28. Е, по-нататък в е, годините се наблюдава намаляване на разликата. През 2016 година разликата между най-добре справящите се страни, и най-зле справящите се, намалява. И е, това сближаване се наблюдава в е, много други показатели за стопанската дейност. С други думи, най-зле справящите се страни полека-лека е, възприемат много от практиките, присъстващи в добре справящите се страни. И това е изключително положителна тенденция за нас, защото Световната банка цели полож промените, положителните промени в страните и за нас е добре да виждаме, че в, в страни като Африка, Южна Азия, Латинска Америка, където по принцип е трудно да се извършва стопанска дейност и където има много ограничения на частния сектор и на предприемачеството, се наблюдават по-добри бизнес практики. Sometimes... Понякога чувам въпроса дали включваме показател, който да отразява корупцията, защото всички разбираме, че корупцията е сериозна пречка пред развитието на частния сектор и хората от бизнеса и предприемачите разглеждам, разглеждат това като пречка. Те предпочитат да работят в среда, в която няма корупция. Отговорът ни е не. Нямаме конкретен показател, измерващ корупцията, но ако се обърнем към показателя за корупция според прозрачност без граници и показателя ни за условия за стопанска дейност, ще видим, че има сериозно припокриване. Държавите, които добре се справят с бизнеса, имат ниски нива на корупция и въжи обратното. И наистина това е логично. Там, където има много бумащина, много бюрокрация, там, където бизнес се сблъсква с пречките, хората от бизнес общността ще потърсят начин да заобиколят всички тези осложнени и прекомерно много правила и корупцията е един от начините за преодоляване на проблема. Особено когато корупцията се определя като нещо, което е на периферията на законното. Също така следващият въпрос е дали по-добрата среда за бизнеса подпомага по-равномерното разпределяне на доходите. Работата, която извършваме в областта на равенството на половете, показва, че държавите, които предоставят повече стимули на жените да навлязат в бизнеса и да имат собствен бизнес, ако държавите насърчават жените да навлизат на трудовия пазар и работят като цяло по намаляване на неравенството в обществото, това подпомага по-равномерното разпределение на приходите и разглеждахме и тази година, и тази взаимовръзка, т.е. равенството и условия за стопанска дейност. Видяхме, че даването на повече права и повече възможности на всички граждани в обществото, това беше и за жените, и за младите предприемачи, дори те да имат по-нисък доход, но искат да участват в трудовия пазар, това води до по-голямо процъфтяване като цяло на обществото. И последния ми слайд, тъй като знам, че времето ни не е много, искам да привлека вашето внимание към един конкретен въпрос. Тук са показани държавите членки на Европейския съюз и някои други държави. И както виждате, повечето държави членки на Европейския съюз са в първите 50 държави, където най-добре се извършва стопанска дейност. Виждаме Дания, Обединеното кралство, Швеция, Естония, Финландия, Латвия, Германия, Ирландия, Австрия. Те са дори и в първата двайсетица държави. Така че това не е изненадващо. За много от тези държави ние знаем, че частния сектор от отдавна съществува и е доста активен. И разбира се, има разлики. Някои страни спрят по-добре, други е по-зле. Разбира се, има държави, които са начало на класацията, така че мисля си, че мога да спра до тук. Много ви благодаря за това интересно изложение. Мисля си, че повечето от нас много се радват на факта, че толкова много държави членки на Европейския съюз са в този списък, но самият аз имам няколко въпроси и сега гледам към колегите. Дали те имат въпроси, които биха искали да зададат? Да, госпожо Макентайр, искате ли да започнете? Благодаря, господин председател. Това е много интересен доклад. Мисля, че има много информация, която заслужава по-задълбочено проучване. Мисля си, че значението на този доклад за условията за стопанска дейност и значението на самите условия за стопанска дейност не винаги се признават. Защото важно е а да бъдат хората извадени от лапите на бедността и най-добрият начин за това е те да имат работа. И знаем, че 80% от работните места се създават от малки предприятия, дори от микропредприятия, когато хората създават собствени работни места за себе си и предприемачеството е нещо, което трябва да насърчаваме и то много интензивно. Много ме заинтересуваха показателите за държавите, които имат по-благоприятни условия за бизнеса, за стопанската дейност и това води до по-равномерно разпределение на доходите и по-високи доходи като цяло. Знаем за държавите членки на Европейския съюз, които оглавяват класацията за условия за стопанска дейност, но така или иначе значението на нормативната уредба, която да е благоприятна за бизнеса е нещо, на което не винаги се обръща достатъчно внимание. Знам, че в моята държава има отделни законодателни актове, които са пречка пред стопанската дейност. За това за мен е много важно да бъде постигнат балансът между това да бъдат защитени работници, да се гарантират здравословни и безопасни условия на труда, да се прилагат мерки срещу измамите, но същевременно трябва и хората да имат възможност да бъдат предприемачи. Трябва хората да бъдат насърчавани да бъдат предприемачи. Преди година-две аз бях докладчик за тази парламентарна комисия. Темата беше как Европейският съюз може да създаде благоприятни условия за стопанската дейност. Но дори в Европа имаме твърде сериозни различия. Например, между времето за създаване на търговско дружество – и най-добрият пример беше 4 дни, но има държави членки, в които за това ще ви потребват 40 дни. Ние си мислим, че доста добре се справяме, но не трябва да почиваме на лаврите си. Европа все още трябва да извърши много работа. Наистина числата бяха много интересни, особено това, което ни показахте на слайда за въздействието върху жените. Защото наистина ни видяхме Близки изток и Централна Африка и малко Южна Америка. Видяхме, че там жените се сблъскват с сериозни препятствия при, при създаването на собствена фирма или започване на работа дори. Искам да попитам, дали има някакви конкретни елементи, които може да посочите в тези държави? Какво точно трябва да се промени там? Какво точно ще доведе до сериозни промени? И могат ли да бъдат направени паралели между тези държави и ограниченията, които съществуват в Европейския съюз? Благодаря ви. Да, благодаря ви. Мисля си, че господин Лопес Кларус може да отговори на този въпрос, преди да продължим. Много благодаря за вашите изказвания, вашите въпроси. Да, абсолютно сте права. Наистина, дори в Европейския съюз има много сериозни различия в показателите. Преди около година-две шведското правителство се обърна към нас – с много интересно предложение. Искам да споделя това, защото това иллюстрира това, което вие се стремяхте да кажете, а именно, че дори в държавите с висок доход има какво да се направи. Министра на финансите ми каза, вижте, Швеция е в челните 10 държави, що се отнася до условията за стопанска дейност, но когато говоря с хората от бизнес общността, те се оплакват, казват, че има много тесни места, що се отнася до нормативната уредба, има много липса на гъвкавостта. Да не говорим и за образованието, обучението, уменията, нещо, което е много важно за конкурентоспособността и качеството на условията за стопанска дейност. Също е, така имаме данни за трудовия пазар, обаче в момента ние вече не използваме този показател в нашата класация за условия за стопанска дейност и шведското правителство ни помоли да направим проучване, което гласеше. Да, знаем, че се справяме добре, но все пак искаме да знаем кои са тесните места в нормативната уредба. И ние сметнахме, че това е много вдъхновяваще, защото вие сте прави, защото дори Сингапур и Нова Зеландия не са съвършени. Те са все още много далеч от това, което ние наричаме границата или горната граница на това какво е най-ефикасното регулиране. За жените Имаме данни, които ни предоставят много убедителна информация за ограничения спрямо жените. Различни ограничения, свързани с вечните права, достъпа до пазара, достъпа до кредити, достъпа до съдебната система. Разглеждаме 47 различни показатели и едно много сериозно заключение е, че от 173 държави, само 18 държави в света има законодателство, което не прави разграничаване между мъжете и жените. Тоест в 155 държави има поне едно ограничение насочено срещу жените. Много често тези ограничения са повече. В страните от Северна Африка и Близкия изток – има държави, в които има 20-25 ограничения. В Иран има 27 ограничения, които могат да бъдат видени в законодателството, в Конституцията, в семейното право, в гражданското право. И всички те ограничават участието на жените в економиката или най-малкото участието им наравно с мъжете. Какво можем да направим? Много важен въпрос. Мога да ви кажа какво правим в Световната банка, като представяме тази база данни, като определяме за всяка от 173 държави, тази година 190 държави, когато представим за всички тези държави, всички ограничения, които се намират в законодателството, ние предоставяме важна информация на международната общност. И тази информация става основа за действие от страна на държавите. Миналата година 65 държави включиха в законодателството си 95 реформи, които променят ситуация, защото вече тези бази данни се знаят, държавите се сравняват с други държави и държавите се обръщат към нас и казват, моля, помогнете ни. помогнете ни да пренапишем гражданския ни кодекс или да премахнем ограничения, които понякога просто са някакви отживелици, остатъци от миналото. Например, парадоксално е, че в много държави в Северна Африка гражданския кодекс е просто копие на френското законодателство от преди 50-60 години. Вече тези закони отдавна са отменени във Франция, но те остават законодателство в бившата колония на Франция. Така че тези държави просто трябва да премахнат пречките, които нямат абсолютно никакъв економически смисъл, които подкопават конкурентоспособността, подкопават възможностите на държавите да процъфтяват. Благодаря, господин Пирински. Yes, uh, Благодаря ви много. Бих искал да попитам следното. Показателите, които са основа за тези класации, като цяло според мен, се отнасят до процес. Процеса на извършен стопанска дейност и общата цел е да се измери доколко лесно е да се извършва економическа дейност от търговско дружество. Смятате ли, че това по някакъв начин е подход, който е до някъде едностранчив, който не разглежда резултата, крайния резултат от целият този процес на улесняване на живот на бизнеса. Вие казахте, че в Централна и Източна Европа вървят много интензивни процеси на извършване на действия, които да подпомогнат бизнеса но как бихте обяснили явлението продължаващата емиграция на хора в активна трудоспособна възраст към Западна Европа, както ви осъзнавате. Този процес създава проблеми в много части, в много държави от Европа до някъде с това се обяснява и това, което се случи наскоро в Обединеното кралство. Всички тези въпроси, свързани с социалния дъмпинг, командированите работници, нещо, което се обсъжда много интензивно днес в Европейския парламент, всички тези въпроси са свързани с предпочитанията на хората в активна трудоспособна възраст от Централна и Източна Европа да иммигрират. Вие споменахте, че държавите, които са по-високо в класацията, имат по-равномерно разпределение на доходите. Има по-голямо сближаване на доходите. Обаче данните като че ли не потвърждават това, защото в Централна и Източна Европа коефициентът Джини е по-висок. Не е като в Швеция или в други подобни на Швеция държави. Това, което се опитвам да ви попитам е, без да подлагам под съмнение, без да подлагам на съмнение тези параметри, които ви използвате, за да посочите доколко е лесно да се създаде фирма и тя да работи е, как се защитават правата на предприемачите и т.н. нататък. Дали цялата тази оценка, дали тя не трябва да бъде поставена в по-широк контекст и да се премине от лекотата, с която човек може да извърши стопанска дейност, е, трябва да се обърне повече внимание на крайния резултат. В край на краищата целта на стопанска дейност е създаване на добавена стойност. Е, много често виждаме, че тази създадена стойност много често се репатриира отива в офшорни зони, с което се ограбват гражданите на съответната държава. Дали сте мислили да обедините тези показатели с целите за устойчиво развитие? така че да се мисли едновременно и за економиката, и за развитието. Благодаря ви. Извинете, че говорих малко дълго. Не, няма проблем, каза председателят. Аз лично сметах, че има три или четири въпроса, но се надявам, че ще успея да отговорите на всички. Много ви благодаря. Съвсем накратко ще се спра върху въпроса за сравнение на работните заплати. Преди всичко ще кажа, че има много неща, които имат значение за процъфтяването и развитието, които са далеч извън рамките на условията за стопанска дейност. Ние никога не сме смятали, че условията за стопанска дейност изчерпват целият процес или могат да заместят целият процес. Например, ние можем да разглеждаме цялостното качество на макроекономическите условия. Можем да разгледаме е, бюджетно-данъчната сфера, устойчивостта на публичните финанси, цялата макрокартина. Преди 8-9 години Исландия в разгара на жестока макрокриза, е, срив на парич е, на валутата, срив на банковата система, се справяше много добре, що се отнася до условия за стопанска ден, защото наистина условията за стопанска ден бяха много добри, но Исландия справяше много зле от макроекономическа гледна точка що се отнася до цялостното процъфтяване на държавата. По този начин искам да кажа, че не трябва да обясняваме всичко като използваме показателите от условията за стопанска дейност. Има много други аспекти във всяко едно общество. Вие говорихте за миграцията. Ние разглеждаме миграцията в Световната банка. Едно от нещата, които забелязахме е, че поне някои от миграционните потоци се дължат на различията в дохода на глава от население. В момента, когато хората имат достъп до информация много лесно и могат лесно да видят как живеят хората и какви са доходите в Германия или Швеция, ясно е, че хората ще искат да отидат тези държави и да потърсят по-добри възможности. И в Европейския съюз не трябва да забравяме, че има свободно движение на труда и държавите с по-нисък доход на глава от население в Източна Европа, хората искат да отидат в западната част на Европа. Но това не отрича съществуването на факта, че в Полша, в Чехия, в други източни в е, страни от Източна Европа има значително подобрение на условията за стопанска дейност. Ще отговоря на вашия въпрос последния начин. Ако не беше това подобряване на условията за стопанска дейност в Балтийските държави, в други източноевропейски държави, миграционните потоци можеха да бъдат дори още по-големи. Факт е, че има добри условия в Централна и Източна Европа или поне тези условия са по-добри, отколкото преди 15-20 години и това определено смекчи желанието на хората да напуснат страните си. Хората виждат все повече и повече възможности да останат в своите страни и да станат предприемачи, вместо да отиват в Обединеното кралство или в Швеция. Ние всъщност разгледахме взаимоотношенията между показателите на условия за стопанска дейност и други показатели. И данните, които получаваме от изследванията ни, са много насърчаващи. Държавите, които се справят по-добре с условията за стопанска дейност и държави, които генерират повече работни места. Това са и държави, които имат значително подобрение на дохода на глава от населението. Но разбира се, това са някакви осреднени понятия. Винаги може да се посочат противоположни примери държави, които, например, като Гърция през последните години напреднаха в условия за стопанска ден, защото правителствата там направиха много за подобряване на бизнес средата, но виждаме, че нивото на задлъжнилостта там, ситуацията с данъчно-бюджетната сфера не са толкова добри. Но като разглеждаме представителна извадка, ще видим, че има връзка между условия за стопанска дейност и економически растеж. Също така има много сериозна връзка между тези условия и възможността държавите да привличат инвестиции. Благодаря, каза председателят. Много бързо се придвижваме към завършването на това много интересно обсъждане. Имам един въпрос към вас. И аз, господин Лопес Кларус, имаше много интересни числа. Вие посочихте, че 18 държави членки на Европейския съюз извършиха 33 реформи не е тайна, че желанието за извършване реформи е твърде различно в различни европейски държави. В момента обсъждаме как да извършим реформа на самия Европейски съюз. Дали не бихте могли малко повече да спрете върху различията между различните държави, членки в Европейския съюз, или по-точно да ни кажете за различията в нивата на реформи в Южна и в Северна Европа? Едно от нещата, които сме установили при доклада за условията за стопанската дейност през последните 14 години, е, че често кризи от различно естество водят до ускоряване на реформите, предприяти след кризата. Това беше много явно през 2008 и 2009 година след глобалната финансова криза. Имаше засилване на реформите, защото смятам, че за властите това е начин за реагиране на самата криза, да се подобри е, качеството на средата за бизнес сектора, за частния сектор като цяло. И смятам, че конкретно в Европа, особено в източна Европа, и тук имам предвид Испания, Италия, Гърция, Португалия, Кипър до някъде, през последните години в кризата с еврото, в тази част на Европа се признава, че един от, начин, е, един от начините да се излезе от кризата с задлъжнялостта, тъй като знаете, че дълга на тези страни се вдигна значително поради намесите взети след кризата през 2008 година. Та един от начините е да се разрастват, е растеж и то ускорен растеж. Ако разгледаме БВП, няма да има преструктуриране на дълга. Единственото, което се променя е по-високия знаменател. И ако се разглежда ускоряването на реформите, то тогава съотношенията на дълга ще станат много по-низки и дълга ще стане по-устойчив. Как се постига това? Чрез създаване на бизнес среда, която е по-благоприятна, чрез улесняване на ем, извършването на стопанска дейност, улесняване на различните транзакции, които се осъществяват в условията на една регулирана економика. Испаниците стигнаха до това заключение, но също и италианците, и гърците, и това е ясно от нашите отношения с тях. Разбира се, има какво да се направи още, но резултатите са впечатляващи. Испания е на много по-добра позиция от гледна точка на бизнес показателите днес, отколкото беше преди 5 години и това е резултат от реформите на правителството за подобряване на стопанската среда. И ето така стоят нещата с Южна Европа през последните години. Председателя, благодаря. Имате ли други въпроси? Не виждам. Тогава, господин Лопес Кларус, благодаря. Беше удоволствие да сте тук с нас. Тези цифри са интересни и със сигурност ще ги вземем предвид в бъдещата ни работа в нашата парламентарна комисия. С това приключваме заседанието днес. Ще се видим утре.